Colleagues, um, please uh, take your seats. We're going... Колеги, моля ви да вземете местата си, за да започнем. Благодаря. Скъпи депутати, скъпи участници, благодаря ви за присъствието. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на това изслушване по въпросите на съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси относно процесуалните права на заподозрените обвиняемите лица, резултати и перспективи. Това ще бъде важно изслушване, на което сме поканили важни участници. Някои неща по процедурата. Ще има превод на всички официални езици, с изключение на датски, латвийски и харватски езици. Имайте предвид, особено го казвам за гостите, че се предава на живо по интернет това изслушване и участието ще бъде на разположение на запис. За да остане време за разискване, от самото начало искам да ви помоля да спазвате времето за изказване. Нашата дискусия днес ще се фокусира върху защитата на лицата при наказателно-правни дела. Целта е също да се поддържа взаимното доверие между държавите членки и доверието на гражданите към Европейския съюз. Гражданите имат право на справедлив процес, независимо къде се намират в Европейския съюз. Както вероятно ви е известно, нашата комисия в момента разглежда три законодателни досията, които са в тази област. Проекто директивата за защита на децата, които са обвиняеми или заподозрени лица в криминални дела. Второ, директивата за някои аспекти на презумцията за невинност. И третия документ е директивата за временна правна помощ по процедури, свързани с Европейската заповед за арест. Първо ще дам думата на професор Таро Спронкен, който ще ни въведе в темата. Благодаря ви за това, че ме поканихте на тази среща. Бях помолена да ви направя кратък обзор на постигнатото до сега и на предизвикателствата, свързани с процесуалните гаранции на заподозрените и обвиняемите лица на равнище Европейски съюз. Искам само да напомня какви са общите проблеми, пред които сме изправени и които дадоха основания за приемането на тези мерки. Що се отнася до проблемите, пред които са изправени за подозрените лица в Европейския съюз. Има няколко въпроса, които искам накратко да засегна. Практиките, които заобикалят правото да запазване на мълчание, те са тясно свързани и с прекаленото използване на предварителното задържане и дългото предварително задържане. Знаете, че по-голямата част от тези, които се намират в затворите по тази процедура, са най-често срещани в северните държави. В Франция са от друга страна 30%, в Италия 60%, така че има голямо разминаване. Предварителното задържане, което продължава дълго, оказва влияние а, на използването на правото на запазване на мълчание. На следващо място не може да се гарантира а, правото на правна помощ на етап разследване. Повечето от европейските държави имат добри стандарти, заложени в законодателството, но нещата са по-различни, когато се стига до тяхното практическо прилагане. На следващо място да се гарантира правото на информацията. Тук също има недостатъци. Това трябва да е информация, отнасяща се до правата на задържаните лица, както и материалите, които са събрани по тяхното дело. Проблемите, които сме забелязали, що се отнася до правната помощ, показва, че липсва процедури и структури за осигуряване на своевременна такава помощ. Много от държавите нямат съответни процедури, за да могат да осигурят своевременна помощ от адвокати. Има също ограничения при избора на адвокати. Има също проблеми с механизмите за прилагане. Те не са достатъчно ефикасни. Това сме забелязали в нашите изследвания, както и ниско качество на правната помощ, която се осигурява. Разбира се, това е свързано също с а, заплащането на адвокатите, които осигуряват подобна помощ. Всички тези въпроси ще бъдат обсъдени днес след обед. Въпросите за правната помощ. Знаете, че без правна помощ повечето от заподозрените обвиняеми лица няма да имат никаква защита. 95% от тези заподозрени обвиняеми лица не са в състояние да плащат за адвокат или правна помощ. Ако видим как се регулира правната помощ на национално ниво, ще установим, че има доста сложни, неясни методи на прилагане, особено ако искаме да се осигури правна помощ в самото начало на процеса, при полицейското задържане, например. Няма достатъчно възнаграждение сега се намираме в економическа криза и това е също важен въпрос на дневен ред на всяко от националните правителства. Механизмите за назначение също могат да се отразят на независимостта на адвокатите, в зависимост от това кой избира тези адвокати. когато се осигурява от правителството такава помощ, само чрез ползването на определени механизми, чрез определени а, адвокатски кантори и за какви срокове, което разбира се е ограничително а, и се отразява на качеството на, на правната помощ. Това засяга а, достъпа до адвоката и качеството на помощта, която се оказва от съответния адвоката. Ще видите на екрана представене на пътната карта, така както беше представена в Европейския съюз при вземането на решение, че вместо да се опитваме да постигнем един цялостен инструмент, който да обхваща всички процедурни, процесуални права на заподозрените обвиняеми лица, да се предприемат по-етапни мерки и въвеждането да става малко по малко. Тук виждате, че е, има изисквания за превод, е, писмен и устен, за информация за правата. Е. Всички тези мерки вече са намерили място в директивите и това, което се обсъжда в момента за специалните защитни мерки за уязвими групи, като децата, например. Това, което беше първоначално приведено в пътната карта, беше зелена книга за предварителното задържане. Искам да кажа, че Европейският парламент и комисията заслужават поздравления за това, което беше постигнато. Имаше доста критика от НПО, от юристи на различни нива, че това са прекомерни мерки, и че доста са разводнени при преговорите, но мисля, че нещата са много по-добри, отколкото през 2007, когато беше а, прието а, рамкото, рамковото решение и то не действаше изобщо. Ние извършихме проучване а, на лица, намиращи се а, в кои, които са били задържани под стража, за да се виждат, видят какви са мерките, свързани с осигуряването на превод, на защита на правото на запазване на мълчание и прочее. Шотландия има по-различна юрисдикция, има по-различни норми в това отношение. Ние извършихме емпирично проучване. Пет-шест месеца изследователи работиха вътре в полицейските участици, за да наблюдават как се действа на практика и какви проблеми възникват при спазването на съответните права. при периодите на прилагане на директивите, които са вече прияти, не беше изтекал, така че това изследване беше в етап преди изпълнението на разпоредбите на тези директиви. Нещо като предварително изследване. Ние считаме, че директивите са подобрили положението, що се отнася до писмения и устен превод но има нужда от процедура как да се оцени нуждата от превод. Директивата ще допринесе за това, когато има защита, която е осигурена при ситуация, при която заподозрените лица се нуждаят от писмен превод на документите и не получават тази услуга. Що се отнася до правото на информация, това, което наблюдаваме е, че в повечето случаи информацията за правата е осигурена на заподозрените и задържани лица, но по начин, по който или в момент, е, в който деца, е, лицата, които са били задържани в полицейските участъци, не са имали възможност да ги осмислят, е, да осмислят възможностите, които им се предоставят след предоставянето на информация за техните права. И това трябва да се има предвид, когато се транспонира директивата за правото на информация в националното законодателство. Що се отнася до правната помощ или подпомагане, ние разгледахме случаите, при които такава е била възможна на етап задържане в полицейски участък, както и при системи, където не е имало възможност да присъства адвокат при разпита, както е, е случая в Холандия. Върховният съд на Холандия не иска да се произнесе по въпроса, докато тази директива не бъде транспонирана в националното право. Безпокойството е и че след като присъства адвокат по време на полицейския разпит, тогава за подозрените и обвиняеми лица могат да имат право да бъдат запознати с правото да пазят на тишина, да не говорят. В Англия и в Холандия е така. Между 50 и 60% е, от лицата се отказват от това право и предоставят информация на властите. Дори когато са получили отлична информация, за това е важно да присъства на разпита адвокат. Много от заподозрените лица се отказват от правна помощ, защото считат, че могат да се справят сами и не искат да се занимават с адвокати. Същото се отнася и до правото на запазване на мълчание. Има много висок процент на лицата, които се отказват от това право. И дори е, когато присъства адвокат, това не означава, че заподозрените лица не се сътрудничат с полицията, но когато говорят, те ще вземат по-информирано решение. Искам да кажа какво предстои тъй като обсъждаме три различни документа. И това, което искам да кажа е, че има общи предизвикателства при прилагането на поетапния подход. И това е свързано с приемствеността между отделните директиви. Например, що се отнася до въпроса за дребните престъпления, за които няма да се прилагат директивите. Това е сериозен проблем, тъй като въпросът как да се дефинира дребно престъпление, въпреки че има такава дефиниция в преамбюла, в основната част на директивата не е достатъчно силно подчертан. Освен това, кога да има достъп до адвокат, Имаше доста разговори дали адвокат трябва да участва при всички ситуации, например, свързани с пътно-транспортни нарушения и други дребни провинения, както и в други случаи когато е под въпрос дали може да се направи консултация с адвокат. Тази дискусия за древните престъпления ще бъде подновена, когато говорим, например, за директивата за правата на децата, които са заподозрени в престъпления. Това трябва да е по-различно от общата директива за достъпа до адвокат. Дали трябва да се предвидят допълнителни защитни мерки за децата, трябва да се обмисли добре. Трябва да има последователност между различните директиви. Освен това, използването на правната терминология е друг въпрос, който трябва да се разреши. Когато се говори за арест, за, за подозряно лице, за а, обвиняемо лице, в различните юрисдикции те могат да имат различен смисъл. Може да се случи така, че да има различни моменти на прилагане в една или друга държава членка. Затова е много добре, според мен, да се избере фактическо формулиране на всичко това в директивите, да се определи от кой момент нататък се дава възможност да се ползва съответното лице от правата, които са предвидени. На следващо място дефинирането на обхвата на директивата. Вече забелязваме разлика в формулировките между директивата за правната помощ относно момента, от който се прилага, а именно от момента, в който заподозряното лице е когато започва да тече от момента, в който съответните власти са информирани за неговото провинение. В предложението за презумпцията за невинност за тази директива, там се казва за физически лица, които са обвиняеми по наказателни дела, така че тук нямаме толкова детайлно дефиниране на обхвата. На следващо място, изключенията, дерогациите. Това също е важен въпрос. Вече забелязвам, че има предложен, предложения, свързани с правата за достъп до адвокат в Холандия. Там вече съм забелязала в закона, че има изключения и дерогации, които са по-общо формулирани, отколкото тези в директивата. И така, за да ви дам няколко примера, считам, че директивата за правото на достъп до адвокат, там добрите страни е, че обхватът е независимо от лишаването от свобода и се прилага по време на всички разпити. Мисля, че това е важно и ще доведе до промени в държавите членки. Проблематично е ефективното участие на адвокат според националното право. В Холандия се води дебат кога може да се намеси един адвокат, дали да седи до заподозряното лице, дали могат да имат визуален контакт. И на следващо място проблематични са и дерогациите, които вече споменах. Това, което е много важно, е връзката между правата. Например, всички тези директиви са взаимно свързани. Ако видим правото на информация, например, и момента, от който се предоставя информацията на заподозряното лице, в голяма степен това опира до въпроса дали заподозряното лице ще се откаже или не от правото си на адвокат. Момента, от който информацията се предоставя за подозряното лице, трябва да има време да обмисли дали иска или не иска адвокат. В Белгия едно заподозряно лице не може да се откаже от правото си на адвокат преди да е говорило с адвоката. Затова считам, че трябва да дадем малко време, след като лицето е получило информация, че има право на адвокат, да обмисли дали иска да се откаже от това право или не в Англия и Уелс въпросът се задава искате ли адвокат и когато запозеното лице каже не, могат да го запитат защо и то да отговори защото не искам. Така че не е оставено време между предоставянето на информацията и, и времето, в което заподозряното лице да даде своя отговор. На следващо място, какво може да се направи от един адвокат, когато съветва своя клиент относно прилагането на стратегията или дали да се откаже от правото си да запази на мълчание или не. Много ще зависи от това с каква информация разполага полицията. И мисля, че това също е регулирано в въпроса за достъпа до досието в директивата за предоставяне на информация. И, и там е направена връзка с възможността да се консултира с адвокат и какво може да направи адвоката в тези случаи. Искам да дам, а, да задам няколко въпроса за следващи дискусии относно директивата за процесуалните защити за, за подозрени лица, деца за правна помощ при древни прегрешения Има и друга конотация а, този термин. Дали съответното прегрешение се вписва в съдебното досие и какво би означавало това за бъдещето на децата и възможностите им на показан етап да намерят работа. Затова а, трябва добре да се дефинира какво се има предвид под дребни престъпления относно това дали да се записват на а, видео извършваните а, разпити на, на деца. Не виждам защо трябва да има разлика в сравнение с а, другите а, случаи. Освен това, а, има проблеми с а, разграничението между използването на наказателно-правна или административна процедура и могат да се налагат сериозни санкции при административните процедури. Затова е необходимо да се направи разграничение между наказателни и административни санкции. И на следващо място какво да кажем за позицията на свидетел или на член на семейството, който не иска да даде показания. Относно правната помощ, това ще бъде според мен крайъгълният е, камък. От него ще зависи ефикасността на всички директиви. И мисля, читам, че е много добре а, е, да се предвиди това понятие за а, е, временна правна помощ. А, на първият е, етап, когато тя е най-необходима, на етапа полицейско разследване и да няма много дълга процедура, преди да се прецени дали лицето има право на такава помощ. Също ограничаването на лишаването на, от свобода, това също трябва да се омисле и отново е свързано с дефиницията а, за древните престъпления. Аз в заключение искам да кажа, че намесата на Европейския съюз а, а, води до резултати, но все пак най-важното са детайлите. Пораждат се и нови а, въпроси, свързани с процедурните защити и ефекта им от директивите и какъв е ефекта от набирането на доказателства трансгранично. използването на Европейската заповед за разследване и други такива мерки. Благодаря. И аз ви благодаря. Исках да ви прекъсна, защото пресрочихте времето си. И щях да ви прекъсна точно когато ще се канехте да кажете колко е важна намесата на Европейския съюз. Добре, че ви оставих да говорите. А, сега тримата докладчици ще помоля да дойдат а, тук. Те ще председателстват отделните раздели. Добре дошли също така на колеги от Обединеното кралство, от мрежата за жени. Моля да помахате. Те са от държава, където когато се обсъжда заповедта за арест, нещата не изглеждат така мирно, както те изглеждат тук. И нашата комисия не е такава, искам да кажа пред Те Имаме много адвокати, учени и затова цари мир. Тази сутрин нещата не стояха точно така. Благодаря. Contribution. Um, what I'm going to do now is ask, um... Сега ще помоля Катерина да дойде. Катерина Киничи с Даниел Пикал и Ваня Патане. Моля, елате тук. Thank you again. Катерина um, Катерина Киничи е докладчик на Либе за директивата за децата. Грация, президента. Благодаря, председателя. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на вас, господин Мораес. Добре дошли на нашите гости. Поздравявам и колегите, които са тук. Днес е една отлична възможност, която се предоставя в комисията Либе, както и възможност да се задълбочим по теми, които според мен са изключително важни за работата на нашата комисия и по-общо в работата на Европейския парламент. Както вече бе казано, при предишното състояние на комисията Либе на, 17, измет на 16 октомври предложението за директива за процесуалните гаранции за малолетни, които участват в наказателно-правни производства, се включва в един пакет от мерки, които са предвидени е, от плана за засилване на процесуалните права на заподозрените обвиняемите в е, наказателно-правни производства от 30 октомври 2009 година. Това е в документ на съвета. От друга страна има програма на Европейския съюз за правата на малолетните, която бе прията от Европейската комисия на 15 февруари 2011 година. Някои от мерките, както знаете, вече са одобрени, други мерки е, все още се обсъждат, тъй като те са в таблицата с съответните мерки. Те имат свое правно основание и отговарят на общите ни цели, а те са да се заложат минимални изисквания за правата на личността, когато обвиняваме или заподозрена по време на наказателно правен процес и когато подлежи на такива решения и е обект на сътрудничество на правоохранителните правоприлагащите органи. Държавите членки и техните органи са тези, които трябва да въведат едно по-високо ниво за опазване правата на човека. По-специално трябва да се обърна и към директивата, по която аз съм докладчик. Е, наричаме директивата за малолетните и непълнолетните. Необходимо е нормативна намеса на европейско ниво. Защо? Защото правата правото на справедлив процес на непълнолетните, които са особено уязвими, имат съответните потребности, имат нужда от специални гаранции. Та правото на такъв справедлив процес на малолетните днес не е достатъчно гарантирано по еднообразен начин, по еднообразен, извинете, начин и със същата решимост във всички държави членки на Европейския съюз. За да може да се преодолее този дефицит при опазването на правата, има предложение за директивата, директива, където се предлагат такива гаранции и аз съвсем накратко ще ги упомена първо правото на, за информиране и на малолетни и непълнолетни, както и на онзи, който е негов настойник. Или родител, или въобще лице, което отговаря за него. След това права, правото да имаш адвокат, който защитава, след това правото да има отделна преценка на твоя казус, за да може да се видят конкретните потребности на съответния непълнолетен или малолетен, както и правото да бъдеш прегледан от лекар, след това аудио-видеозапис на разпита на малолетния, след това конкретно третиране, когато има е, задържане под стражие, които трябва да бъдат сведени до минимум, след това защита на личния живот, правото да се представиш на процеса, който се води срещу теб или самия ти като малолетен, непълнолетен или твоят родител или настойник. Това е изключително важно и можем посредством работата си тук, чрез изменения, можем да подобрим текст. И днес имаме тази отлична възможност да чуем становището на експерти от различни сфери, които могат да ни дадат допълнителни идеи, за да работим още по-добре по текста на директивата. Тук е Даниел Пикал, който е представител на Асоциацията на съдиите и магистратите, които се занимават с младеща и семейството. Благодаря ви, че сте тук. Той е съдя, който разглежда такива дела срещу малолетни и непълнолетни, е, запознат е с темата, с предложението за директива и затова смятам, че неговото представяне ще бъде много интересно. Давам ви думата, много ви моля, 10 минути, имайки предвид е, колко е времето за нашата, е, за нашата комисия.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 е, магистратите само в областта на наказателно-правните въпроси, но е, не се предвижда създаването на специализирани съдилища за младежите, е, нито пък за съдии, които да са специализирани в гледането на дела, отнасящи се до младежите. Това е задължително, ако искаме да обхванем напълно темата. Освен това не се, не се изчерпва напълно темата за възрастта. Директивата се отнася само до определена възраст. Що се отнася до приложното поле, на проекта за директива, констатирахме, че има една неяснота в началото, що се отнася до възраст, възрастовата граница на приложимостта. Членове 2 и 3 според които всички действия, извършени от едно дете преди да навърши 18 години, трябва да позволят изясняване на ситуацията. Това не е много важно, защото е, текстът говори за подозрения за това, че определено немалолетно лице е извършило престъпни действия. Трябва да се уточни, че извършителят на действието може да е бил открит е, няколко месеца след извършването на действието, след като е навършил пълнолетие и фактът на извършването на фактите не дава възможност да се приложи директивата. Ако мисля, че тези изяснения бъдат направени, директивата ще спечели. Ако едно лице е по, под 18 години при извършването на фактите не бива да се прилага е, да се прилагат директивата. Ние премахнахме ограничението за неприложението на тази директива. По-конкретно, член 6 казва, че директивата не се прилага към деца, които са извършени нарушения, когато процедурата може да не доведе до наказание, а рестриктивна мярка спрямо извършителя. Това може да доведе до несигурност относно налагането или не на наказателно-правна санкция. в френското законодателство се търси прилагането на превъзпитателни мерки и едва в крайен случай могат да бъдат наложени наказателно-правни санкции, но, в, но това не се знае в началото на процедурата, защото тогава съдията се опитва да намери най- подходящите превъзпитателни мерки – и ако няма прилагане на наказателно-правни санкции, директивата не се прилага. Кои са рестриктивните мерки? Те стигат до лишаване от свобода или настаняване в заведение от е, затворен тип – Интересно е, че тук не могат да се приложат процедурните гаранции. Да вземем за пример белгийското законодателство. То предвижда, че по отношение на малолетните лица до 16 години да не се налагат наказателно-правни санкции, а само превъзпитателни мерки. Но има възможност едно лице да бъде настанено в център, в който то е лишено от свобода, само че там не се прилагат гаранциите в директивата. Трябва да се премахнат тези празноти. Що се отнася адвоката, задължителното право на правна помощ в член 6 на предложението на комисията, никой не може да откаже такъв достъп. Има обаче и един текст, предложен от съвета, в който се казва, че в момента, в който биват разпитвани от полицията или други репресивни органи, не може да има несъразмерност спрямо изложени факти. С други думи, има цяла поредица от елементи, които трудно могат да бъдат оценени в началото на процедурата. Това не винаги е възможно. Винаги в хода на разследването се добавят елементи, които е, усложняват процедурата. Означава ли това, че няма да се допуска присъствието на адвоката? Има и още един текст, предложен от съвета. Лишава... Не, не, не... Малолетно лице не може да бъде лишавано от свобода, стига това да не е, необход... да не е продължително. Но какво означава това? Какво означава за кратък период от време? Тук има една неопределеност, която притеснява. Присъствието на адвокат следва да напомним юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека, например делото от 2008 година срещу Турция, ни казват, че това присъствие е задължително тук нарушенията на малолетните лица или древните нарушения, като пътно-транспортните, нарушаване на обществения род, при тях е, необходимо е разумно да се приложат тези критерии и всъщност Германия в е един документ, който ми беше представен, 70% от процедурите срещу малолетните лица приключват без формално обвинение или присъда. Необходимо е да има повече прецизност по отношение на присъствието на адвоката. Това присъствие е, повишава ефективността и е необходимо да се предвидят финансови средства. Разглеждането на различни елементи, свързани с личността, трябва да се извършат от професионалист и при необходимост може да се прибегне до медицински процедури, но в различни страни, като Германия, Италия и Франция, и имат специализирани социално-възпитателни институции, които могат да извършат тази дейност. Медицинския преглед от един лекар от друга страна следва да се предвиди, но съветът е по-рестриктивен. Той изрежда случаите, в които това не е необходимо или пък е, е, необходимо физическото състояние на малолетното лице да оправдава това. Само, че за да знаем дали е оправдано, трябва да се направи медицински преглед. Тоест да се направи медицински преглед, за да се знае дали малолетното лице е в добро физическо и психическо състояние. Що се отнася до разпита, са предвидени записи и тук съвета предвижда рестрикции. Вярно е, че Германия разглежда се ръководи по-скоро от интереса на жертвите, за да не се повтарят. И аз мисля, че времето е недостатъчно и ще привърша набързо. бързо Що се отнася по-конкретно за задържането? Условията за задържане са слабо засегнати в проекта. Член 12 предвижда разделянето на възрастните от децата, но и, и там има условия, които позволяват е, нарушаването на това правило. Е, мисля, че времето ми изтече. Имам какво друго да кажа, но може би по друг повод. Благодаря ви за изказването и за много точните идеи и аз се надявам по време на дебата да има възможност да кажете и други неща. В този момент давам думата на Ваня Патане, която работи в университета в Катания по наказателно право и се занимава с непълнолетни. Благодаря, че приехте поканата и към вас също се обръщам с молба да говорите не повече от 10 минути. Благодаря и на вас за тази покана и ще започна веднага с една идея. Всяка гаранция всъщност е едно ограничение за прилагането на определена власт или правомощи. И като такава трябва да бъде модулирана а, в зависимост от това какво се опазва. В сектора на наказателното право и правосъдие в случая говорим за жертвата, която трябва да се наложи върху определен апарат за гаранции. В случая целият този наказателен апарат, за да може да се задоволят основните потребности, т.е. гарантиране на фактите и свеждането до минимум на грешката, както и техниките за гарантиране на фактите да нарушават правата на съответното лице. Казвайки всичко това, веднага ще премина а, към един фундаментален, според мен, аспект, който до някъде се подлага под въпрос, анализирайки проблематиката на предложението за директива. В настоящето настоящето ние нямаме нормативи, които да ни казват точно какви са и кои са характеристиките на един справедлив процес срещу непълнолетно лице. Това, което се говори за процесуална гаранция за справедлив процес, всъщност се съдържат в Европейската харта и други харти за основните права в националните законодателства. Но нямаме ясна идея за справедлив процес срещу непълнолетно лице. Поради тази причина конфигурацията на един такъв процес е, е изключително важна и трябва винаги да бъде свързана с един фундаментален фактор. И той е, че наказателният процес, дори когато обвиняемият е непълнолетен, не трябва да губи своите характеристики. А те са, че това е един инструмент, който иска да гарантира истинността на фактите по наказателното производство. А, този процес, когато се води срещу непълнолетно лице, не трябва да бъде използван единствено и само като една възможност за социално-педагогическа интервенция. Не, говорим за когнитивен път за гарантиране на фактите, който да се основава на правото и да има ясно носене на отговорност. Що се отнася до правилата за справедливия процес при деца, тук искаме да гарантираме справедливостта на взетото решение. Тъй като всеки всяко едно изключение означава намаляване на гаранциите, когато вземем предвид отделните гаранции, които са заложени в директивата, би трябвало да имаме съвсем ясна представа пред себе си какви са целите на всичките тези гаранции, за да можем до известна степен да калибрираме това изключение, което се прави. Неизбежно е, но опасно да закачаме тези изключения към общи цели, които са неясни. Защо? Защото ако тръгнем от интереса на малолетния, което е основна хипотеза, която се вижда постоянно в настоящото предложение за директива, както и в много други документи от международен характер, Та, интереса на малолетния или непълнолетния е нещо прекалено голямо и е много трудно да бъде определено ясно. Тук обаче на съдията се дава изключително голяма свобода за вземане на решение за тълкование, така че трябва да внимаваме какви изключения правим, а, за да не ги оправдаваме с едно общо споменаване на интереса на малнолетния или непълнолетния. Трябва да се използва рациото, да се види каква е целта на това изключение и за това трябва да може да се калибрира пътя. Сега нека да видим отделните значителни елементи в тази директива, в която има проблеми. Първо, приложното поле на директивата. Втори член казва, че процесът, свързан с защитни мерки или образователни мерки, не влизат в приложното поле на тази директива, която е свързана само с обвиняеми или заподозрени по наказателно производство. Т.е. остават отвън дребните правонарушения, които не влизат под правомощията на наказателния съдя и които могат да са извършени и да бъдат простъпки в националното законодателство, но които не влизат вътре в рамките на наказателния процес и не могат да бъдат санкционирани с наказателна санкция, а чисто с ограничителни мерки. Какви могат да бъдат защитните мерки или корективните или образователни мерки, за да може да има добро поведение на този малолетен. Тук трябва да кажа, че що се отнася до непълнолетни лица, деформализирането на контекста на интервенцията може да се разбира като легитимация на снижаване на стандартите за гаранция. И нещата не бива да се разглеждат така. Ние, що се отнася до непълнолетните, трябва да се придържаме към материалната част, а не формалната част на въпросите, свързани с гаранциите и опазването и съответно какви са основанията за даване на изключение. Независимо от контекста, където се реализира това ограничение на личната свобода и етикета, който се залепва на тази мярка, която де-факто може да доведе до ограничение на личната свобода или така или иначе по някакъв рестриктивен начин да ограничи лицето, смятам, че в този случай трябва да действа прилагането на гаранциите, заложени в директивата. Знам много добре, че това не е част от аспектите, които са включени в директивата, но много трябва да се внимава, защото често, когато кажем образователни мерки и наричаме така интервенция, която ограничава свободата на лицето, на границите на носене на наказателна отговорност по възраст, т.е. праговите от възрастов характер за носене на наказателна отговорност. Така че трябва много да внимаваме, че този формален етикет да не се превърне в техника а, за намеса в а, материалните гаранции. Тоест гаранциите в директивата, според мен, трябва да бъдат прилагани във всички хипотези, които биха могли да доведат до прилагането на рестриктивни мерки или негативни последствия за непълнолетния. Тези негативни последствия могат да бъдат мерки, които до, до някаква степен могат да окажат негативно въздействие върху еволюцията на лицето или пък мерки, които, макар че не са свързани с прякото налагане на наказателна санкция, биха могли, така или иначе, да съдържат имплицитно известно ам, вменяване на вина т.е. мерки, които да бъдат равни на осъдителна присъда. И макар, че няма такова ограничаване на свободата, на личната свобода или лишаване от свобода, съдържат известно вменяване на вина у лицето. След това, бързичко ще е, говоря сега, защото минава времето. Отделната оценка е изключително важна, за да може да се гарантира прилагането на нормата която е прията по време на процеса и което и да е решение, което е взето в края на самия процес. Та, да, гарантира се индивидуалното решение по конкретния случай, т.е. калибрирано решение, което да отговаря на конкретните характеристики на непълнолетния. Затова член 7 на директивата, като не говори експлицитно за това, кои са целите на тази индивидуална оценка, би трябвало да даде възможност да се подберат варианти, които да се прилагат по време на процеса или след процеса, или когато изобщо не сме стигнали до края на процеса и за поемането на отговорност. Та прилагането на мярка за задържане по време на процеса. Но ако има такава мярка, трябва да се направи наистина индивидуализирана, индивидуална оценка на лицето. Друг един профил правото на а, непълнолетния. А, свързано е това право с това, че възможността на непълнолетния ефективно да прилага своите права зависи от капацитета на субекта да участва съзнателно в процеса. Тоест, неговото присъствие, заедно с много други гаранции, които са предвидени в директивата, всъщност е задължително условие. Задължително условие не само за непълнолетния, защото аз смятам, че присъствието на непълнолетния е изключително важно и за съдята, и за съдийския екип, защото присъствието на непълнолетния в залата показва определени елементи, които не биха могли иначе да бъдат разбрани от съдята, като само чете определени оценки. След това, вниманието по време на оценката на личността на непълнолетния, който евентуално е заподозрян в наказателно правни престъпления и най-вече трафика на хора. Много често можем да ставаме, става дума за непридружени малолетни или непълнолетни. И в този смисъл трябва да се види какви ще бъдат последствията, ако тези лица се придвижат нататък, защото така те са въвлечени в наказателни или криминални дейности, но те могат да бъдат и жертви на тази криминална дейност. Правото на родителя и настойника да бъде информиран за правата е изключително важно. Това е пети член от директивата и този родител-настойник по 15-ти член може да присъства. Това са две разпоредби, които излизат от различни места. От една страна има потребността настойника или родителя да бъде напълно в съзнание и да бъде запознат с фактите, които се доказват и да съпътства малолетния в определените въпроси, които му се задават и които може да окажат въздействие върху крайния резултат от делото. И след това психологическата помощ, която родителя настойника дава на лицето. Когато се говори за лице, което да замества настойника или родителя, аз бих казала също така и по избор на малолетния и непълнолетния. Сега, що се отнася до присъствието и задължението за предоставяне на информация на родителя или настойника. Аз съм напълно съгласна, трябва да бъде информирано лицето. Не е предвидено, а според мен би трябвало да бъде предвидено едно задължение да бъде нотифициран а, уведомителя за това кога и как се провежда делото и според мен тези задължения трябва да бъдат ясно записани. По-общо казано, голямата част от гаранцията, записани в тази директива, според мен остават без санкции, ако бъдат нарушавани, което не бива да е така. И накрая, присъствието на защитника. Винаги, винаги, във всеки случай, той трябва да присъства и това трябва да бъде записано в приложното поле на директивата. Не трябва да има допълнителни изключения. Всички хипотези, при които се прилага директивата, трябва да включат присъствието на защитника, т.е. адвоката. И накрая задължението да се присъства в образователните мерки. Сега няма да говоря повече, тъй като времето ми изтече, но тези образователни мерки трябва да се разбират като допълнителни или альтернативни на евентуални а, задържания под стража или други видове санкции. Трябва много да се внимава, защото ако не е ясно кой носи отговорността или кой е виновен, не може това да се направи посредством а, не може да се задържи лицето без това да е доказано. Благодаря. Благодаря на професор Патане, която по много добър начин представи нормативната база. Сега, ако има въпроси, ще ви дам възможност за да задълбочим разглежданата тема. Sacchi. Allora, a questo punto ecco, passo la parola al sì. collega, all'onorevole Sacchi, per la sua domanda. Колегата Цаки има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса към нашите експерти. Искам да ги попитам за възрастта, на която едно лице е отговорно за действия. В някои страни това е 18. Горната граница се определя независимо от факта, че повечето държави членки са определили горна граница на 17 години за младежка престъпност. От друга страна, комисията реши да не засяга въпроса за минималната възраст за наказателна отговорност, въпреки че повече държави членки има такава разпоредба. В повечето държави членки е, това е 14-15 години. Само 5 държави членки са определили по-ниска възраст. Ето защо аз искам да попитам нашите експерти. Смятат ли, че трябва да се хармонизира възрастта за национална, за, възрастта за наказателна отговорност, като отчитаме националната специфика? По-нататък особеностите на оценката на възрастта на лица, които нямат документи. Когато се подценява или наценява възрастта на извършителите, могат да възникнат проблеми. Но втората възможност, когато се наценява възрастта на детето, резултатът може да е е, отношение към е, детето като към възрастен и лишаването му от необходимата защита. Смятате ли, че трябва да се хармонизират мерките за определяне на възрастта? Благодаря. Има още един въпрос и за това нека да го чуем и след това експертите да отговорят. Колегата Ламберт има думата. Благодаря. Благодаря на двамата експерти. Имам един въпрос, който е свързан с въпроса за задържането. Въпрос, който би, би трябвало да е отделно Може ли това да се дефинира или оправдае? Определяме 18 години за възрастта, на която едно лице престава да бъде млад възрастен и става възрастен. И сега дефиницията за нарушение от малолетни, за да съм сигурна, че съм разбрала това, което се казва е, че нарушения които водят до запазване на извършение на, на деянията в досието. Имате ли коментар за различията между текста на съвета и комисията от гледна точка на спазването на добрите практики в областта на основните права от страна на съвета. Благодаря. Има още един въпрос. Госпожа Возенберг. Благодаря. Искам да ви благодаря за тази много ценна информация, която получихме. Трябва ли да се притесняваме от възрастта на извършителите, когато извършват престъпни актове? Тогава, когато жертвите са непълнолетни в държавите членки има различен подход към извършителите, в зависимост от това дали са малолетни или не. Ако извършителята е на 10 години, отношението към него ще бъде различно, отколкото ако е 12 или 15. В моята страна Гърция процедурите са различни и съм убедена, че това е така и в други страни. Не бива ли да се опитаме да възприемем общ подход по отношение на малолетните лица? От... Отчитайки това, което беше казано за интересите на малолетните лица, идеята е недостатъчно ясна и трябва да се прецизира съдята трябва да определи какви са интересите на малолетното лице, но в случаите, в които става дума за мигранти, не е много ясно дали те са малолетни или не. Някой от тях не си дава точната възраст и е трудно да се определи дали носят отговорност за престъпните действия. Много е трудно разследващи съдебните органи и съдът да решат дали лицето е малолетно или не. Предполагам, че няма да бъде лесно тези фактори да бъдат е, уточнени. Благодаря на колегите за въпросите и давам думата на гостите, за да отговорят и ще ги помоля да не говорят повече от 5 минути. Доктор Пигао има думата. Oui, euh, je vais commencer à répondre. Да, ще отговоря на колегите, що се отнася до възрастта за наказателна отговорност мандатът даден на комисията, отхвърля това. И вярно е, както напомни депутатът, има голямо разнообразие в Европейския съюз, защото някои страни, като Белгия, смятат, че до 18 години се предприемат възпитателни мерки, въпреки че те могат да бъдат изпратени пред съд за възрастни. Има други страни, като Обединеното кралство, където възрастта е доста ниска, 10, че може би и по-малко. Имаше един а, известен случай пред няколко години и така. Има разлика между 10 и 18 години. Проблемът е сериозен и по тази причина комисията нямаше а, е, желание да а, уеднакви тези разпоредби. Много е трудно да се уеднаквят методите, процедурите е, те са твърде различни в държавите членки. Мисля обаче, че то би било желателно да се предвиди един възрастов прак. Едно дете на 18 години не е, не е толкова различно от лице на 17 години и половина. Във Франция под 13 години е невъзможно да бъде е, осъдено лице след 13 години могат да бъдат наложени възпитателни мерки. Между 13 и 16 години непълнолетното лице е, има абсолютно смягчаващо вината обстоятелство, т.е. възрастта ако това лице ще бъде осъдено, то присъдата трябва да е много по- по-малка, много по-снисходителна, отколкото за възрастен. В други страни също има подобни различия. Ще се опитам да синтезирам отговорите. Микрофонът не е включен. въпросите повдигнати от депутати. Въпросът за възрастта за наказателна отговорност. Всъщност това е сериозен проблем пред, хомогениз... пред хармонизацията на разпоредбите предложението за директива не се занимава с проблемите на възрастовата граница, но според мен този проблем е много важен, защото определянето на минимална или максимална възраст не е основният проблем. Въпросът е какво е удачно спрямо лица, които са под даден прак. Ако аз определя 14 години като наказателна възраст и след това приема посредством мерки, които нямат наказателен характер, да огранича личната свобода на даден субект, да речем възпитателни мерки, или друг вид мерки спрямо лице, което не може да бъде обвинено, въпроса за гаранцията възниква отново. Що се отнася до възрастова граница 17-18 години, в, на много, мнозина казват лице, лице, което е под 17-17 години, е непълнолетно, но в директ, предложен за директива гаранцията се прилага не в зависимост от точната възраст, а в момент, в който лицето бъде обвинено. Това е критерий. Други страни определят в законодателството си, че ли темата се регулира от специално законодателство, което отчита времето, моментът в който е било извършено деянието. Що се отнася до мерките спрямо малолетно лице, чиято възраст не можем да определим. Много сериозен проблем в Италия. Е, ще взимам за пример моята страна, има възможност да се идентифицира е, малолетното лице. Т.е. трябва да се представят елементи, ако те е, могат да се вземат отпечатъци от пръстите, и да се съпоставят с това, което е, фигурира в международна база данни. Има и друг начин за... Тя състои в измерване на дебелината на костите когато не е възможно да сме сигурни за възрастта на лицето, се приема, че то е, че то е малолетно. какви мерки да бъдат предприяти спрямо млади, възрастни. Това е променлива категория, е, която се регламентира по различен начин в държавите членки. Някои страни определят специална дисциплина за младите възрастни. Аз смятам, че основният елемент – от който не можем да се абстрахираме, че конкретните мерки, статута за засилени гаранции е свързано с факта, че тези лица са извършили едно престъпление или са станали обвиняеми в наказателен процес, когато са били малолетни. Това означава, че и мерките трябва да бъдат съобразени с, а, с уязвимостта, която проистича от възрастта. Приключвам а, тук. Благодаря за допълнителните думи, които а, допълнихте към своите представения. Благодаря на всички и сега давам обратното думата на президента Мораес за продължаване на нашата работа. Благодаря много much, Благодаря, Катерина. Сега преминаваме към следващият е, раздел, който ще бъде посветен на правната помощ. И ще предам председателското място да Надис Де Йонг. И искам да поканя Емилио Арвалес Салчедо, който ръководи сектор в Министерство на правосъдието на Испания, и Саза Намурадзе, която е директор на инициативата на отворено общество в областта на правосъдието от Будапешта, офиса в Будапешта. And uh, Dennis de Jong is going to take the chair for this session. Dennis. Dennis. Моля да поемеш председателството. Благодаря, Клод. Радвам се, че има много хора, които все още са будни, слушат активно. Аз ще се опитам да ускоря малко нещата, защото вече закъсняваме с около 10 минути. Сега ще изслушаме важни експерти, които сме поканили тук, за да ни помогнат И за това предлагам аз да кажа няколко думи след техните изказвания, без да правя дълго встъпително изказване на този етап. С огромно удоволствие давам думата първо на господин Емилио Алварес Салседо, който е от Министерството на правосъдието на Испания. Благодаря ви. Благодаря за отправената ми покана. Благодаря, че поканихте представители на Министерство на правосъдието на Испания на това изслушване. От самото начало искам да кажа, че според мен и според мнението на Министерството на правосъдието, ние имаме една от най-щедрите правни системи – която съществува изобщо, тъй като хваща всички юрисдикции, не само испански и европейски граждани и тези граждани на чужди държави, които законно пребивават в Испания, но и всички останали граждани, които по някаква причина се намират в Испания. Осигурява се достъп до правосъдие и за по-облагодетелстваните социални групи. Правото, което се дава на гражданите по член 24 и 25 от Конституцията, се базират на върховенството на закона, за да могат всички граждани да имат достъп до правосъдие, член 119 на Конституцията постановява, че правосъдието трябва да е на разположение на всички, дори тези, които нямат нужните ресурси. Това е предвидено в конституционната ни рамка. Освен това е предвидена всяка дейност, която може да осигури правна помощ на нуждащите се граждани. Quiero significar que en el conjunto de personas atendidas това означава че за всички лица, тези, които се намират в закорите а, или които са жертви на насилие, чуждестранни граждани получават равно третиране от адвокатите, които им осигуряват правна защита. Ние имаме една от най-сложните структури, защото и Испанската държава е сложна структура, ние имаме централна администрация. Освен това, имаме и автономни общности. Много от правомощията не са трансферирани. 12 от регионите имат собствена система и финансирането финанс... варира от един автономен регион до друг. Всеки автономен регион има своите правила и в много случаи адвокатите осигуряват едни и същи услуги, но при много разнообразни а, тарифи, защото правната помощ не, не е безплатна. И тя възлиза на 223,5 милиона такава помощ е осигурена на изключително голям брой лица. Чи... 44,7 милиона струва правната помощ, осигурявана на лишените от свобода. Имайки всичко това предвид, искам да ви запозная накратко и с структурата в Испания. Тя има четири основни стълба. Имаме доброволческа система също. Това са адвокати, които предоставят правна помощ от тези, които са я поискали както имаме и отделна система за подпомагане на жени, които са жертви на домашно насилие. И в всички части на Испания има специализирани адвокати, които се занимават с тези въпроси. Освен това, има и адвокати, които осигуряват помощ на лишените от свобода, В Испания има поне един юрист във всеки отдел, който е дежурен. Разбира се, бройката на тези лица зависи и от това колко голям е съответния регион, но ежедневно хиляди адвокати предоставят такава помощ, а това струва пари. и разходите не се покриват пряко от е, държавата. Има асоциации на адвокатите, които осигуряват средствата. Работи се на тримесечна основа и трябва да бъдат е, обосновани направените разходи. за да е сигурно, е, че средствата, които са изразходвани, са били по предназначение, в зависимост от услугата, която е предоставена. Що се отнася до съдържанието на проекто директивата, нещо, което не ми е съвсем ясно и искам да поставя първия е, ми въпрос. Във всички държави на Европейския съюз има най-разнородни системи за правна помощ. И ако се опитаме да ги стандартизираме в някои области, това ще се окаже доста сложно. Имаме Европейска заповед за арест и тук има също доста разходи свързани с тази заповед, оперативни и други има най-разнообразни разходи, които трябва да бъдат преценени от експертите. И да се помисли каква е добавената стойност на Европейската заповед за арест, също и как може да се финансира всичко това. Ако Испания получи Европейска заповед за арест, тя трябва да бъде изпълнена. Ще бъде назначен адвокат. И испанската държава трябва да финансира всичко това. дали държавите, които издават такива заповеди, са наясно с този факт и има ли някаква система, за да възстановят на Испания направените разходи Например, Португалия, ако издаде една европейска заповед за арест на Франция, кой плаща? Португалия или Франция? Този въпрос трябва да бъде уреден. Има и друг важен въпрос. Арестуваните лица и тук Министерството на правосъдието в Испания е доста обезпокоена, за това как можем да осигурим висококачествена правна помощ на тези лица, които са задържани под стража, тъй като често те не могат да стигнат до адвоката. Адвоката трябва да ги открие сам. Ние използваме система за оказване на консултации, правни консултации, но това също струва пари. Във всички затвори трябва да има сключено споразумение с асоциациите на адвокатите, за да могат те да осигуряват помощ на задържаните лица. Другия въпрос е за чужденците. Испания е държава, която е, има много граници, дълги граници. Имаме много а, е, а, е, случаи на малолетни лица, които достигат до границите ни. Въпроса за убежището, за достъпа, всички тези въпроси пораждат незабавно право на безплатна правна помощ от адвокат. Всеки може да бъде задържан на границата на Испания. И ако такова лице бъде задържано на границата, тогава незабавно се поражда правото, дори когато става за древни правонарушения, да получат и социална помощ. Аз не исках да навлизам в прекалено много подробности по всички тези теми, но в заключение искам да кажа още нещо. Така наречената безплатна правна помощ има своята цена. В Испания полагаме огромни усилия, за да гарантираме чрез бюджета достъп на всички граждани до подобна правна помощ. През последните няколко години 8% беше увеличението. В някои случаи от 2003 няма увеличаване на този бюджет в някои от автономните региони. Тези средства дават възможност за предоставяне на правна помощ на хиляди лица, които в противен случай не биха я получили. Председателят, благодаря ви. Очаквам, че ще имаме много оживен дебат след второто изказване, което ще бъде направено от Саса Намурадзе, директор на Будапештенския офис на инициативата на, гражд... на отворено общество по въпросите на правосъдието. Моля ви да спазите регламента за времето за изказване. Разполагате с 10 минути. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас. Приветствам тази възможност да говоря в етап, когато ви обсъждате важни директиви за правата на подозрените лица при наказателно-правни производства. Бяха прияти важни директиви в тази област. Искам да ви запозная с гледната точка на гражданското общество. Моята организация, заедно с други подобни организации, през последните 15 години работят по въпроса за право на правна помощ за ранен достъп до подобна помощ. Ние предоставяме консултации на правителства за тези възможности, правим сравнителни анализи. Има мрежа от НПО организации от 18 държави членки на Европейския съюз. Ние предлагаме застъпническа дейност в този контекст през май на настоящата година, заедно с тази мрежа, ние създадохме кръгла маса а, с а, юристи, лица, които се занимават с вземане на политически решения и прочие, за да се направи анализ а, а, на проекто директивата за правна помощ и бяха направени няколко заключения. Всички организации признават важността на директивите и важните стъпки предприяти до момента, приносът на евродепутатите, за да се гарантира силна ни текстове, се цени високо. Въпросът за директивата за правна помощ върви за ръка за ръка с директивата за предоставяне на достъпа до адвоката. От 2003 година, когато комисията започне по процесуалните въпроси, правата на заподозрените лица, те бяха свързани с други права. Тези въпроси беше решено, че трябва да се регулират а, от една мярка, така наречената мрежа, а, мерка С. Група експерти през 2003 година обсъди как да се разгледа въпроса по мярка С, най-спорния въпрос в директивата. Но тогава, тогава комисията предложи да се раздели директивата на две части, на две отделни директиви. И всъщност за това сега имаме с 1 която беше прията неодавна, и с 2 предстои да бъде прията, тя се обсъжда в момента. Организациите изразиха безпокойство за фрагментирания подход, свързан с предоставянето на предварителна правна помощ, защото се счита, че така няма да се постигне достатъчна защита и че тази директива ще се превърне в нещо, което ще остане само на хартия. Изследванията показват, че в много държави членки това е ахилисовата пета. Не се доставя, осигурява достатъчна правна помощ, няма на практика действаща система за правна помощ. Искам да направя няколко конкретни коментара. Първо, за обхвата на директивата. Проекто директивата предвижда по-ограничен обхват е, от е, тази за достъп до адвокат. Това вече беше споменато от един от ораторите относно това как сегашната директива се прилага е, за лишените от свобода лица. Относно това, кой няма право на правна помощ, независимо от сигурността на правонарушението. Когато се сложи кога да спре тази правна помощ, също не е уточнено. Например, някое лице може да му се откаже правна помощ и същевременно в рамките на часове да бъде подложено на полицейски разпита. Необходимо е да се продължи оказването на правна помощ, докато делото стигне в съда и се предявят официално обвиненията. да се, да, даде, да се даде достатъчна възможност, достатъчно време а, на съответното заподозряно лице да получи достъп а, до услугите на адвокат. В заключение, предвид на взаимната връзка между двете директиви, директивата за правната помощ трябва да е тясно свързана с тази за достъпа до адвокат. Относно разходите, възстановяването на разходите е предвидено за е, случаите, когато дадено лице не е имало право на достъп е, до такава помощ като се има предвид уязвимостта на заподозрените лица, несигурността, на която са подложени в началото, това може да се отрази на решението на заподозряното лице дали да се възползва от право на достъп до правна помощ или не. За това беше препоръчено да не се включи в настоящата проекто директива възстановяването на разходите. На следващо място въпроса за независимостта и качеството. Независимостта и качеството на правната помощ са изключително важни и а, този, който осигурява правна помощ, трябва да е независим от а, останалите, които са заети със съответното производство. Полицията често назначава служебно адвокати, които биха им били полезни. Едно проучване по наказателно-правните въпроси в Европа установи, че повечето държавите в Европа нямат достатъчно гаранции за качество и независимост и доста често тази помощ се осигурява от стъжанти. Четвъртият въпрос, който беше засегнат, се отнася до това какво държавите членки трябва да вземат предвид, когато става дума за осигуряване на, на средства защото е, може да се съкрати чувствително е, сумата, е, предвидена за правна помощ, защото се взема предвид какви са праговете, които са предвидени, така наречените Merits and Means Test. И на последно място искам да спомена важността на механизмите за осигуряване на правни услуги. Много малки държави в държавите членки имат съответното законодателство за предоставане на адекватна правна помощ. Често това се прави адхок, няма достатъчен надзор. В някои държави дори и най-минимални данни за правилната помощ не се събират. Има неразбиране на това какво означава тази помощ. Не са предвидени също доста други аспекти, които са важни при предоставянето на правна помощ. Освен това, друг въпрос е дали се предоставят достатъчно ефикасно от гледна точка на разходите, необходимите правни услуги. Държавите харчат доста средства за правна помощ, но няма достатъчна отчетност и прозрачност, тъй като никой не отговаряше за това. Постепенно в Унгария, например, се въведе управление на правната помощ чрез специално създадена институция. Има такъв съвет, който се занимава с въпроса. Директивата трябва да изисква да има една цялостна система, а не отделна система за държавите членки, която да гарантира качеството и независимостта на правната помощ. Това бяха ключовите аспекти от нашата среща. С удоволствие ще предоставим допълнителна информация или практически примери. Ние вече започнахме да изготвяме кратко резюме на една за един лист относно състоянието с осигуряването на правна помощ в някои държави членки на Съюза, за да се види нагледно какви са проблемите. Работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по време на преговорите за проекто директивата за достъп до адвокат. Без обаче силна директива за достъпа до правна помощ няма да могат да бъдат решени важни въпроси. И разходите за неосигуряване на адекватна правна помощ ще бъдат прекалено високи и ще засегнат цялата система. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Малко преди 5 часа, ако може да ни кажете, за да имаме няколко въпроса и отговора преди следващата част. Давам думата на вас за въпроси. Преди това обаче ще кажа няколко думи за доклада, който изготвям. господин Алварес го каза, правим пътна карта за процесуалните гаранции, защото държавите членки искаха европейска заповед за, за арест. Имахме доклад за същата при предишния законодателен мандат но нищо не се случва. Нито съвета, нито комисията работят по въпроса. Не сме много доволни от тази европейска заповед за рез, но ако искате тя да продължи да се прилага, трябва да предоставяте и правна помощ. Не може да казвате парите са проблема. Съжалявам. След това подход на правозащитник ще следвам и ще кажа, знам, че има разходи, но започваме да изграждаме нещо, което ще изглежда като гаранция за всички онези, които ще се окажат в друга държава членка, ще бъдат подсъдими, което пък означава, че не трябва да се ограничаваме. И мисля, че е, приложното поле на това, което предлага Европейската комисия, е много ограничено. Може да се ограничаваме само до случаи, където има лишаване от свобода. Не може да се остави вакуум. Ако нямаш пълния мандат или пълното, пълния обхват на тези гаранции. Ако искаме да си вярваме, трябва да направим всичко до края. Съветът сега прави точно обратното. И ако няма напредък, мисля, че ще бъде много трудно да има напредък и по децата, директивата с децата и по-общо казано ще има последствия в сферата на взаимното признаване. За същото ще окаже същото въздействие ще се окаже и по отношение на заповедта за Европейската заповед за разследване, не само за арест. Трябва да бъдат, те са взаимно свързани. Така че след около седмица и половина може да очаквате доклад, който критикува съвета и то много. Съветът го знае това. По-късно може да водим диалог и преговори, но Работим в много фрагментирано поле, спомена го професора. Имаме най-различни директиви, а трябва да имаме чисто и просто процесуален кодекс, който да бъде последователен. И след това трябва да имаме и препоръка и директива за правната помощ. Според мен, правно погледнато, това е много лошо законотворчество. Затова много от препоръките ще ги включа в директивата. Ще видим къде ще свършим. Трябва да има споразумение първо в парламента. Не мога да председателствам тази част, без да, не, без да призова съвета да побърза с правната помощ и да има един общ подход до края на годината. При Биргит Ципел се е записала. Much I will talk in German. ще говоря немски? Е, daran erinnern, dass wir über viele Jahre... Искам да ви припомня, че годините полицейското и съдебно сътрудничество в Европейския съюз е нещо върху което сме настоявали и това е нещо положително. Когато обаче бе прокаран Лисабонския договор, започнахме да работим и по другата част от тази везна. Говорихме за процесуалните мерки. И там също трябва да се направи баланс между правомощията на обвиняемия, както и от другата страна държавата, която се опитва да го осъди. Трябва също да говорим и за финансовите последствия при законодателстването. В същото време трябва да кажа, че съм доста раздразнена за това, че толкова често се говори за разходи. Господин Алварес говори много за разходи в встъпителните си думи. Фактите са според него, че всичко са разходи. Всичко са разходи и за нищо друго не се говори. Искам да кажа съвсем ясно, че в други сфери, като например прокуратурата, много рядко се споменават разходите. И изведнъж сега средствата трябва да се предоставят и е, разходите не са важни. Изведнъж се оказва, че ние в Европейския съюз винаги трябва да спазваме основните права и свободи, а в същото време говорим за тези разходи. Споменахте колко ще е трудно да се постигнат хармонизирани стандарти, защото са толкова различни процедурите е, в отделните държави членки. Ние ето за това сме тук. Все повече искаме да се хармонизират процедурите, за да може да има взаимно доверие и е, трансгранично сътрудничество а, то до момента е било такова, що се отнася до наказателното преследване, самите прокурори е, и защитата на интересите на обвиняемите. хубаво беше, че ясно казахте, че правото на адвокат за много хора на практика няма никаква стойност, ако не можеш да си позволиш да платиш за същия този адвокат. И това е много важно и не бива да се забравя, Имаме нужда, разбира се, и от допълнителни разяснения. Това, което трябва да направим е да кажем на държавите членки да си свършат, ако обичат работата. И ако искате полицейско и е, съдебно сътрудничество в Европа, всички го искаме, то тогава трябва да помислите и за другата част на баланс. Благодаря. Благодаря, господин председател, каза госпожа Сарджентини трябва да кажа, че ми взехте думите от устата колега, както и вие, господин Де но аз така рен, че много се гордея, че имаме общи идеи тук в парламента. Първо, рецепочното признаване е нещо ново, или поне беше преди няколко години, когато пристигнах в Европейския парламент. Тогава си казвах, не е възможно наказателното сътрудничество да се основава единствено и само на доверието, което друга държава има и за това, че смятаме, че другата държава ще третира а, обвиняемите така, както ние ги третираме, или пък, че тези трети страни ще смятат, че ние ще се отнасяме добре към техните граждани. Това на практика не е така, не се случва. Ето, точно това е принципа, за който говорим и върху който почива нашето сътрудничество. Този принцип обаче не е достатъчен и всички го знаят. Знаят го и представителите на Министерството на правосъдието в Испания. Замислете се за превентивните задържания, които имате във вашата страна в Испания. И свържете всичко това с прилагането на Европейската заповед за арест при вас. И тогава ще разберете каква е ситуацията. След това говорихте за допълнителна интеграция, за нашето сътрудничество в наказателен тип и няма как то да върви, ако не се разделят разходите за безплатната помощ. Да, трябва да има интеграция, защото тогава ще има жертви и трябва наистина да се разяснат разходите за правната помощ. Демокрацията в една държава се измерва и по това как третира за подозрените. А ние в Европа ако не разрешим безплатната помощ, никъде няма да стигнем. Има повече коментари. Господин Алварес, може да отговорите. Muchísimas gracias. Yo creo que tengo que haberme expresado muy, muy, muy mal, porque estar usted. Сигурно не съм се изразил а, много добре, е, явно зле. Вие сигурно мислите, че аз не смятам, че трябва да бъдат похарчени всичките тия средства за правна помощ и мислите, че аз съм против правната помощ. И мислите, че аз искам да огранича средствата, които са похарчени за нея. Не, аз не казвах това. Казах, че усилията, които се полагат в Испания за предоставяне на една отлична система на безплатна правна помощ на всички, струва е, много средства, струва много пари. И това всъщност казвах. Надявам се, че ще бъде... Е, Тоест, винаги съм се надявала да има повече средства но ще бъдем щастливи, ако има. Е, имаме много малко. Знаете какво е положението в Испания. Значи не съм се изразил правилно. Това, което исках да кажа е, че в Испания ние не само се занимаваме с правната помощ, не само за нас и за гражданите на Европейския съюз, ние даваме безплатна помощ на всички, които имат нужда от нея. И прага за достъпа до тази безплатна помощ е наистина много нисък. Особено ако го сравните с доходите, средните доходи. Две трети от моите съграждани, т.е. едва ли не не, всъщност две трети от всички, които живеят в Испания, имат право на безплатна правна помощ, защото има 6 милиона безработни в Испания, има 8 милиона пенсионери с много малки пенсии и в Испания обикновените семейства от 3-4 души изключително често се оказват всички безработни или само с един работещ сред себе си. Така че всички тези хора в Испания получават а, безплатна правна помощ, когато имат нужда от нея. И в Испания всеки един, независимо какъв е той, гражданин на Съюза или не, на която и да е граница, независимо от проблемите, които имаме а, е, с една граница, границата около Мелията, всеки, който стъпи на испанска територия, може да получи адвокат, който да защити неговите права на човека. Ами такова е положението. И всички са съгласни, че системата е добра. Проблемът е обаче, че системата е толкова прекрасна, че струва изключително много пари. Поради тази причина аз съм защитник на свободите, на безплатното правосъдие, защитник съм на това да се разходват много средства по тази система за безплатно правосъдие, но адвокатите, които предоставят тази правна помощ, трябва да получават добро заплащане, а не така както се случва сега. Адвокатите, които работят в моето министерство, не са виждали увеличение на хонорарите от 2003 година. А както знаете, а, Испанските юристи имат право на това, на адвокатите, но моята страна е в ситуацията, в която е и намирайки се в тази ситуация, тя прави всички възможни, извинете, полага всички възможни усилия да обгрижва нуждите на максимален брай хора, т.е. всички, които имат нужда от безплатна помощ аз смятам и този доклад, който ви показвам в момента, го показва. Той е изготвен от обсерва, извинете, обсерваторията за безплатно правосъдие в адвокатската колегия на Испания. Да, него се казва и на моето министерство и другите го казват, че потребителите много са доволни от тази безплатна помощ. На 90% от хората са удовлетворени от тези милион и 900 хиляди, които са използвали тази услуга. Да, благодаря ви за вашите допълнителни аргументи. Наистина, нещата сега изглеждат по друг начин. Може би на различните езици е, е излязло различно а, от това, което казахте. Искате ли нещо да добавите? Накратко, накрая. Аз много се радвам, господин Де Йонг, че имате такава позиция. По-рано изразихте и преди няколко месеца отворихте дискусията и подчертахте значимостта на една цялостна изчерпателна директива, както и членовете на комисията Лива, наистина направиха много интересни коментари и това ме кара да се надявам. Да се надявам, че има ясен ангажимент да се реализира тази визия, защото това беше една мечта, една визия. И ам, вашата комисия наистина може да поеме една много ясна и силна позиция в процеса, за да може да гарантира правата на хората. По предишни директиви това не е, е съществувало. И а, ще можем да се ползваме от всички тези права и ще имат хората възможност да, да се ползват от безплатна правна помощ. Искам да припомня на колегите, че ще допиша доклада си този уикенд и ще го поставя в правилния формат. Но през идната седмица или до края на едната седмица той вече ще бъде наличен, ще можете да го погледнете. И а, е, сега мисля, че трябва да благодаря на Клод Мораеш, е, че даде възможност да се състои тази част от изслушването. Very much, Denison. Много ти благодаря, Денис. Е, много благодаря на двамата гости. Е, събудени Денис е, с тази част. Отново искам да благодаря на всички депутати, които останаха. Моля ви, останете до, до края. Аз знам, че е много дълга сесията, колеги, но това са изключително важни неща, първопроходни. проходни стъпки се предприемат и е много важно интереса да не спада. Знам, че е трудно, след обяд е трудно е, но е важно да се направи. Много благодаря на онези, които изразиха интерес. И накрая последния докладчик е Натали Гризбек. Тя идва сега тук при мен с е, Босчан Зопанчич е, и Холгър Мат е, двама гости, които са от висока значимост. Благодаря ви, че сте тук и ще дам председателското място на Натали след малко. и едно едно дълбоко нещо да кажа, другото е по-профанно. Първото е следното. Колеги, забелязах, много моля служителите и депутатите, студено ли ви е? Защото на мен много ми е студено. Не е екзистенциално, а е чисто температурно погледнато ми е студено. Толкова ми е студено. И на вас ли ви е студено? Значи не си го въобразявам. Много моля да се направи нещо за температурата. Аз съм британец и обичам въобще да ми е студено. И на ти му е студено. ти студено ли ти? Е? You're cold. Okay. Uh, is the consensus that it's too cold? Има ли консенсус наистина, че е студено? Много е важно. Ще ми помогнете ли? А, кима се. Добре, много е студено. Добре. Не ме изненадва, че дебета, дебата за правна помощ бе такъв. Много са сложни тези въпроси в държавите членки и сега да говорим и общо измежду държавите членки, не само в тях. Това е огромен въпрос. Много голям интерес има към тези досиета. И сега преминаваме към последната ни сесия. Давам думата на Натали Гризбек за презумпцията за невиновност. Заповядай, Натали. Merci beaucoup, euh, cher président. Благодаря, господин председател. Добър ден, добре дошли на всички. Благодаря особено на онези, които останаха. Да, вярно е, че това е третата част на днешното изслушване. Има още една част – сега нека да ви напомня за какво ще говорим. Всички ние много се интересуваме от проблемите на наказателното производство. То предизвиква доста спорове. Но всъщност ние имаме нужда от пътна карта, по отношение на мерките спрямо за подозрените. По време на предишната дискусия мнозина очевидно дълж... да иска да се изгради един европейски арсенал, а не да има набор от нехармонизирани разпоредби. Това, трябва, това е особено необходимо за защита на малолетни лица в наказателни производства. Трите текста са много важни. Председателя спомена правото на защита, справедлив процес и това са минималните норми, които ни обединяват. Това, към което се стремим е по-високи стандарти, а не към снижаването им. Говорихме за презумпция за невиновност, за защита на малолетните. Сега ще преминем към, изказ... към а, изложение. Ще помоля а, докладчиците да спазват стриктно времето. Поканили сме двама видни експерти, господин Зопанчич. Надявам се, че правилно произнесох името му. В рамките на 10 минути той ще сподели своя опит и своя анализ. Той е, има опит като съдя в Европейския съд по правата на човека. Презумцията за невиновност е основния стълб на наказателното производство, защото тя предполага тежестта на доказването да падне върху е, прокуратурата и принципът индубио прорея, който означава, че когато има съмнение, съдът е, би трябвало да постанови в полза на обвиняемия. Е, Предисторията е дълга, стигаме чак до римското право. Там има три презумпции презумпция юрис, която е оборима презумпция. Втората презумпция не е приложима в наказателното право, доколкото аз знам. Презумпция юрис е де юре, което е не оборима презумпция и по-нататък фикцио. То беше много популярно вече, не, е много добър пример за презумпция юрис и е де юре е, можем да намерим, е, можем да ги намерим е, във френското право дете родено извън брака е, се поема от съпруга. В долната част на екрана виждате нон ликвет. Това е от взето от римското право, съдиите трябвало да прилагат презумцията в случаите, в които не е имало достатъчно информация по делото, защото съдята трябва винаги да вземе решение и ако не разполага с необходимата информация и доказателства, трябва да вземе решение и тук е мястото на презумцията. Проблемът, разбира се, е, че правото борави с така наречените историческите събития, които не могат да бъдат експериментално възпроизведени, така че 100% доказване в правото е невъзможно. Винаги има възможност за разумно или неразумно съмнение. В науката, от друга страна, има събития, които могат да бъдат потвърдени по експериментален път. В правото това не е възможно. И така, когато няма достатъчни доказателства, закон, правото още от римското право насам спазва принципа за презумпцията. Както вече казах, последните, две, последните два реда на екрана – Целта на презумцията за невиновност е да разпредели тежеста върху двете страни. И разбира се, опасността от неубеждение в римско право е въпрос, това всъщност е въпроса какво би предприел съдята, когато има съмнение. С други думи, ако страната в състезателния процес не е в състояние да извърши предопределената тежест на доказването, нещата се променят. Както казах, има оборими презумции и необорими презумции в в наказателния процес има една оборима презумпция и това е презумпцията за невиновност на обвиняемия. Според член 2, алинея 2 на Европейската конвенция по правата на човека, текстът е на екрана, всеки обвинен е, в наказателно, в криминално нарушение се, се приема за невинен, докато не бъде доказан за виновен в съответствие с закона. в съответствие с формировката на Европейската конвенция, презумцията за невинност се активира едва когато лицето бъде обвинено с конкретно престъпление. Това е. е каква е дефиницията на престъплението? Но лицето се възприема за невинно но трябва да бъде третирано като невинно или да има презумпция за неговата невинност още преди полицията да предприеме действия. В общ коментар 32 по 14 член на Международния пакт за граждански и политически права, Комитета по правата на човека на ОНЕ казва следното във връзка с презумцията за невиновност – всеки, който е обвинен в престъпление, има правото да се счита за невиновен, докато не се докаже, че е виновен в съответствие с правото. Презумцията за невиновност, която е в основата на защита на правата на човека, налага, възлага на прокуратурата да докаже престъплението и е, обвиненията трябва да бъдат доказани отвъд разумното съмнение. Всичко цялата презумпция и философията и а, е, произлизат от а, е, коефициента на Блекстоун. Това са не коментарите на Уилям Блекстоун за законите на Англия. Той казва, че е по-добре 10 виновни лица да избягат, отколкото един невинен да страда. Това е основната, основният принцип в право. Съвременният вариант на същия принцип а, е, даден от Денис в закона за доказателствата, гласи резултатът от погрешна присъда е много по-лош, отколкото на липсата на престъпление. Коефициента на Блекстоун е израз на принципите на просвещението и това е определена съдебна политика в, на континента. То, тази политика се отнася до Чезаре Бекача. В наказателното право днес е, имаме състезателна процедура между държавата и лицето. Държавата е тази, която трябва да докаже вината и презумцията за невиновност е оборима презумпция и прагът на презумпцията е доказателство отвъд разумното съмнение. В противен случай лице трябва да бъде оправдано. приблизителен еквивалент в френското право е така нареченото интим, антим конвиксион. И това е по член 353 от наказателния кодекс. В Дубио Прорео, както казах, е принципът свързан с, с неубеденост. Ако прокуратурата не стигне до прага разумното съмнение, обвиняемия трябва да бъде оправдан. Трябва да подчертая нещо, което не е толкова добре известно в правната област. Целта на дефиницията на престъплението в материалното наказателно право е да се дефинират всички елементи на престъплението т.е. описанието на убийството, пожара и изнасилването, няма за цел да информира гражданите за забраненото. Целта е Основната цел е да се очертаят е, елементите, съставът на престъплението, корпус деликти. В делото Салабяко срещу Франция Европейски Европейския съд през 1988 година предвиди изключение от презумцията за невиновност. То трябва да се тълкува много рестриктивно, тъй като още повече новият, съвет, новият съд не възприема тази позиция. Виждате текста в червено. Европейския съд прие почти необоряема презумпция за вина, тъй като френското митническо право има толкова силна презумпция, че притежаването на наркотици в подобни ситуации се възприема за контрабанда. Ето, това е изключение. Обръщането на тежестта на доказването е в този смисъл неприемливо. Един, едно дело от скоро Абофада във Франция там се цитира френски наказателен кодекс, член 321 26. Там се казва факта, че не се оправдават средствите съответстващи на начин на живот или не може да се оправдае происхода на определена стока. Лицето в този смисъл не е виновно изобщо, а трябва да самото лице носи тежеста на доказването на происхода на определена вещ. В английското право или в системата на обичайното право ще бъда вече много кратък. Изключението от тежеста на доказването е в ситуациите, в случаи, в които се подава данъчна декларация тогава, когато става дума за факти, които, които обвиняемият би трябвало да познава. Разбира се, правото на обвиняемия да мълчи е производно на презумцията на невиновност. Ако обвиняемият не каже нищо по време на процедурата, тежестта на доказването не е изцяло върху прокуратурата. Тук има две дела, свързани с самообвинението Гевкен срещу Германия и Ялох е, срещу Германия. Ако имам е, повече време, по-късно ще мога да кажа повече и да ви дам повече разяснение. Благодаря много за това изложение, за това, че спазихте ограничението във времето. Е, сигурно е провокирала въпроси, но ще дадем думата на колегите за въпроси след изказването на господин Мат, който обединява доброто познаване на правото с философията. Той е председател на Сдружението на адвокатите в наказателно-правната област. Заповядайте, господин Мат. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест, че мога да говоря пред вас и ви благодаря за поканата. Асоциацията на наказателно-правните адвокати наскоро ви представи документ за презумпцията на невиновност и това, което ще кажа сега, се основава на изпратения ви документ. Не можем да не приветстваме работата на комисията. Предложението за директива по презумцията за невиновност следва да се приветстват. Комисията съвсем точно обяснява контекста на предложението в параграф 6 в началото. В случай на системно нарушаване на този принцип, целите не могат да бъдат постигнати на, напълно, т.е. спазваме принципа за справедлив процес. Тук се спомена правото да не се казва нищо и предварителен арест. Нашата асоциация отбелязва ерозирането на върховенството на закона в е, някои държави и членки в полза на прагматично законодателство, което засилва правомощията на държавата и заедно с това се ограничават правата на заподозрените или обвиняемите. В този контекст директивата за презумпция на невиновност е от особено значение. Правното основание е договорът за функциониране на Европейския съюз, член 82 или не 2. Там се призовава за, минамил, за минимални стандарти, за да се утвърждава принципа за взаимно признаване, а той е възможен само при взаимно доверие между държавите членки, когато има доверие на гражданите защитата извърж, осъществявана от съда в Страсбург е добра, но не е достатъчно ефективна в ежедневната практика на наказателната процедура. Този тип защита обикновено идва твърде късно за засегнатото лице. И това, че защитата идва в края на процеса, намалява нейната е, сила. Европейският съд по правата на човека в свое постановление по 2008 година че правото на равен достъп до адвокат е свързан с правото да не се самообвиняваш, това число и правото да мълчиш. Посъдимите трябва да разбират езика. Стокхолмската програма и пътната и карта за процедурните гаранции – заедно с документите от 2010, 2011, 2012 и 2013 година са значителна стъпка напред за Европейския съюз. И тук трябва да подчертая сериозния принос на Европейския парламент към постигането на добър компромис за последната директива за достъп до адвокат. Тя не е съвършена, но е добра и искам да благодаря на бившия докладчик Олана Антонеско за извършената работа и усилията за постигане на компромис. Тези основни права, дами и господа, и вече чухме за взаимната връзка между тези права, ще да, ще бъдат ефективни само ако са взаимно свързани, така че да могат правно изпълними фрагментарното им приложение може да доведе, за, да доведе до иллюзорна защита. Заключението е, че да имаме директива за презумпция за невиновност и разбира се от гледна точка на правната помощ има нужда от такава директива и да разбира се има нужда от директива за правата на децата в наказателни производства но философската основа на някои основни права и принципът за върховенството на закона е достоинство на, човешко, на хората. Не само като основно право, но като принцип. Човешкото достоинство е ненарушимо. Някои основни права са абсолютни и, както казва член 1, те са ненарушими. Човешкото достоинство е, е особено, е, има централно значение за въпросите повдигнати в е, предложената директива наказателното право и процедурата по самата си природа налагат санкции върху човешката свобода и поведение и, то, и по този начин стигат до сърцевината на взаимодействието между държавата и отделното лице. Е, наказателното право черпи своята легитимност от е, спазването на основните правни етични права. Освен това, дами и господа, правото да не се самообвиняваш и правото да мълчиш е, са не само един аспект на презумцията за невиновност, един аспект от принципа за справедлив процес или право на защита. Правото да не се самообвиняваш и правото да мълчиш засягат отделната личност от гледна точка на личното човешко достоинство и то по пряк начин. Човек трябва да бъде свободен, чисто и просто да бъде човек. И трябва да има свободата да остане неутрален в рамките на задължителни наказателни производства. Този важен правен и политически аспект отсъства от предложението на комисията, както и в доводите за изпълнение на тази директива. От 2006 година и зелената книга на комисията ние постигнахме напредък в зелената книга ние четем, че правото на мълчание не е абсолютно и, и, има, и тук можем да направим няколко заключения. Това обаче ще има връзка с предложението за директивата и тук се ползовавам на директивата, предложена от комисията. Това, което не виждам е слабостите в позицията и значението на това да се включи позицията на свидетелите. Ще се върна на този въпрос след няколко минути. Наясно сме с това, че в, процес, че в съвета тече процес, който ни тревожи. Не искам да се спирам сега на тези въпроси. Ще се спрем на тях по-късно през декември, когато текста бъде представен. Човешкото достоинство, дами и господа, трябва да остане основополагащ принцип в този контекст и това е един от нашите основни доводи. Компро... Компрометирането на право на мълчание е нарушение на принципа за човешко достоинство и в това отношение ние сме против всяка промяна в формулировката на член 6, член 7, алинеи 1 и 1 съответно за, на предложената директива и използването на доказателства в нарушение на тези правила са забранени. Нарушението на правото на мълчание чрез принуда – е заедно с това нарушение и на основния принцип на човешкото достоинство на държавата. Не бива да се позволява да използва доказателства е, посредством нарушение на правата. И тук се позовавам на предложението на комисията е, член 6 или не, 4 член 7 Алинея 4. Ако използването на тези доказателства не са в ущърп, това трябва да се заличи. Предложението, направено от съвета в общия подход да се премахне цялата линея четвърта, не бива да се допуска. Има една тревожна тенденция в много държави членки и аз за две минути ще приключа. Оправдан обвиняем понякога не му не получава правото разходите му да бъдат възстановени, стига да не упражни правото си да, да запази мълчание. Това не се допуска. Директивата не обхваща юридически лица. Разбира се, ние е, чухме колегата господин Цупанчи за тежестта на доказването. Ние имаме много ясна позиция. Против сме всяко обръщане на тежестта на доказването в наказателен процес и причината е, че легитимността на наказателното право и наказателния процес ще пострада и ще бъдат нарушени принципите на правната система. И накрая, ние трябва да включим правата на свидетелите в тази директива, защото има много случаи, в които свидетели в, наказателни, в наказателен процес трябва да имат гарантирано право да мълчат и да не се самообвиняват в определени ситуации. Последното изречение. Аз искам да апелирам от своя име и от името на нашата асоциация да Политиста да спазват върховенството на закона. Благодаря за вниманието. Благодаря на двамата. Благодаря, че спазихте времето за изказване. Преди да дам думата на колегите в залата, господин Албрехт пожела да се изкаже. Разполагаме с около десетина минути, но преди да преминем към неговия въпрос, два наблюдения Първото, което се отнася и до двамата оратори, става дума за недопустимостта на доказателствата. Вие го споменахте, господин Мата, ние не сме в подкрепа на това. Според директивата обаче не считате ли, че а, трябва да се премине към правила, които да са свързани с недопустимостта на доказателствата когато те са получени в нарушение на основните права. Въпросът е към двамата ви. И аз работя заедно с докладчиците в Сянка по формулировка. Вие споменахте, господин Зопачет, че едно дело като изключение където е, се прави изключение от принципа за невиновност. Какво считате за член 5 от проекто директивата, което предвижда обръщане на тежестта на доказване според вашия анализ, това не засяга ли самия принцип на презумпцията за невиновност? Не трябва ли да се преработи този въпрос? и да се предложи заличаване на тази разпоредба. Това са кратките ми въпроси. След това ще ви предложа да отговорите последователно, но първо да дам думата на Ян Албрехт. Благодаря. Най-напред искам да благодаря за изключително важните презентации, които бяха направени, както и за отправените препоръки за работата ни в областта на директивата за презумпцията за невиновност. Читам, че беше много важно да чуем че е важно да се запази презумпцията за невиновност като човешко право и всеки да има нужната закрила, така че да не се допуска само обвиняване, само чрез запазване на мълчание. Мисля, че това е много важен въпрос за защита и трябва да бъде абсолютно предвиден. Ако има недостатъчни доказателства, за да се докаже виновността пред съда или правоохранителните органи. Съдът в Страсбург определя минимални стандарти, но не се казва, че не може да има изключения. Тежестта на доказване да бъде на страната на прокурора. Това обаче не означава, че за да се балансират различните права не може да има изключение от този принцип. И тъй като говорим за директива на Европейския съюз, нашата цел в Европейския парламент винаги е била не само да хармонизираме минимално съдебните решения от Страсбург, но да се гарантира по-висока степен на защита. Да се тълкуват практиката, съдебната практика на съда в Страсбург. Възможно е да има изключение от е, тежестта на доказване или основанията, е, свързани с е, доказателствата. Благодаря, Ян. Сега давам думата на Биргета Ципел с молба да бъде много кратка. След това госпожа Лористин. С това ще приключим списъка на онези, които искат да поставят въпроси за да имаме удоволствието да изслушаме и отговорите. Бергита, благодаря, госпожо председател. Когато учих френски язик, или поне се опитвах да го науча, учителката ми каза, че няма правила без изключения. Същото въжи за много закони. Никой закон не е толкова съвършен, че да може да обхване всеки отделен случай, затова съдиите трябва да имат известен марш за маневри. Съгласна съм с Ян Албрехт. Дали е, с е, този е, проект ние не вписваме в законодателството на Съюза обръщането на тежестта на доказване. Ако се предвиди едно общо е, изключение, тогава мога да предвидя, че в отделни държави членки е, това ще се разтълкува по различен начин и ще се прилага по различен начин от държавите членки, а това не може да бъде целта на една директива. Аз лично не зная дали ще се съгласите с мен, но аз лично съм на мнение, че каквото и да правим, трябва да имаме предвид че могат да възникнат ситуации, които да изискват изключения, но те не трябва да се предвиждат изначално в закона. Благодаря, госпожа Лористин. И след това господин Жадовски. Госпожа Лористин. Благодаря, госпожа председател. Въпросът ми се отнася до директивата. Аз знае, че става дума в директивата за процесуални гаракции но тъй като ме интересува въпроса за защитата на данните и практиката, която наблюдаваме в различни страни по отношение на медиите. Има журналисти, има медии, които не следват принципа за невиновност, презумцията за невиновност. И сега не можем да кажем, това са само слухове, няма никакво значение. Но а, когато се натрупват данни, когато се правят публикации, а, тези данни могат да се използват и тогава никой няма да а, се запита дали има достатъчни доказателства или не. Хората могат да обяв... бъдат обявени за виновни на много ранен етап. Понякога при съдебните производства са необходими години, за да се стигне до а, заключение, но преди да се стигне до съдебно решение, цялото семейство, децата, съответното лице вече а, са обявени а, за а, виновни. А, предвидено е ли е нещо за това а, да се противопоставим на подобни медийни практики? Председателката, благодаря. Последният оратор, последния въпрос. Господин Часовски, имате думата за една минута. Госпожо председател, аз ще говоря на полски язик, тъй като това е въпрос, който изисква по-голяма точност. Имам два въпроса всъщност, които искам да задам. Опиния е, и, и полски жонд на... Е, Въпросът ми е към господин Мата. Полското обществено мнение, полското правителство приветстват а, това предложение. Приветствам я, защото в полското законодателство вече сме предвидели повечето от препоръките, които се съдържат в проекто документа на Европейската комисия. Ние имаме дългогодишна традиция. Още през 15 век в Полша бяха прилагани тези принципи, че не може да бъде задържано лице и да бъде лишено от свобода без решение на съда. Само комунистите направиха изключение от прилагането на този принцип. Имам два въпроса към господин Мат. Първо, господин Мат, вие казахте, че има някои случаи, при които презумпцията за невиновност не се спазва в държави членки. Има няколко а, случая. Това обаче не е стабилна основа за предприемане на действия от Европейския съюз. Въпросът ми е, можете ли да ми дадете най-ярките примери на случаи, в които държавите членки не са спазили принципа на, за презумпция на невинност. Вторият ми въпрос се отнася до а, статута на свидетелите. Аз считам, че Европейският парламент следва да настоява да се спазват всички права, всички ценности. Ако свидетелите получат същия статут като на обвиняемият, това може да парализира съдебната дейност и да доведе до по-нататъчно развитие на организираната престъпност. Съдилищата могат да бъдат парализирани благодаря ви много за поставените въпроси. Сега предлагам по един по един да отговорите на поставените въпроси. Като имате преди, че разполагаме с кратко време, да отговорите за отделните въпроси, поставени за медиите, за недопустимостта на доказателствата, за статута на свидетелите и прочие. Микрофонът на ораторът е изключен. Аз споменах две дела. Германия, при които имаше нарушение. Не на тежестта на доказване, но беше оказан натиск върху обвиняемият да даде показания, т.е. натиск върху правото му да запази мълчание. Това стана чрез метода на оказване на такъв натиск от високопоставени лица. Когато се обърнем към правото, например, в, в САЩ, в Великобритания, там се говори за изключване на доказателства, които не са достатъчно категорични. Така наречените плодове от дървото с отровни плодове. Защото това е нарушение на правата на човека. Кохерентната процедура изисква прилагането на това правило на изключването и това беше ам, иллюстрирано чрез делото, което цитирах. Беше изключен, бяха изключени доказателствата събрани по а, неотговарящ на изисканията начин. Тези нарушения не са санкция процедура, процесуално И ако не се ограничат, няма да имат ефекта. Това може да се обяви в Конституцията, в правото, където се искате, но ефекта ще бъде нулев. И втората ми реакция е относно медиите, какво правят те. Медиите не спазват презумпцията за невиновността. Аз цитирах по-рано коментара по член 14 от Международната конвенция по човешките права, че медиите трябва да избягват репортажи, които засягат принципа на презумпцията за невиновността. В Франция се говори за за презюмте. което не е същото, както в случая, който, за който говорим. Това са езикови а, проблеми. Когато се стигне до, до това, се забравя за презумцията за невиновността. Statements by the public officials, at least, concerning the При всички случаи трябва да се държи сметка за презумпцията за невиновност на заподозряно или обвинено лице. Господин Мат, аз няма да повтарям същите аргументи, които бяха вече изложени. Относно въпроса защо е необходимо да имаме подобна директива в областта на презумцията за невиновност. Искам да се да цитирам госпожа Вебер, която беше преди докладчик. Тя говори за правната рамка в член 82 или не 2 от договора, както и член 52, алинея 3, алинея 3 от Европейската харта по правата на човека. Трябва да има ясна позиция на парламента. Директивата трябва да осигурява по-голяма защита, отколкото Европейската дирекция, директива за правата на човека предвижда. Това е в съответствие с член 82, алинея 2, да се подобри доверието между правните органи, за да се спази принципа за взаимното признаване. Това е важно за доверието на европейските граждани в юриспруденцията на останалите държави членки. Относно свидетелите, това е цената, която трябва да бъде платена, ако искате да запазите човешкото достоинство, така както е предвидено в член 1 от Хартата по правата на човека на Европейския съюз. Свидетелите трябва да бъдат защитени. Трябва да има право на запазване на мълчание. Това е предвидено в хартата и е в съответствие с върховенството на закона. Относно използването на доказателства, придобити при нарушаване на закона, тук може да се направи разграничение между различни процесуални правила, които са били нарушени, особено нарушаване на правото на мълчание – и противопоставяне на принудата, защото не бива да се позволява използването на тези плодове от отровното дърво. По време на тристранната среща и преговорите по този въпрос, надяваме се парламента да постигне успех по този аспект. Благодаря, благодаря за всичко, което беше споделено. Благодаря за направените предложения, за споделения анализ. Остава какво да се свърши още. Колегите поставяха някои въпроси, вие отговорихте на тях. Въпроса за тежестта на доказване, за лимита, за тежестта на, за допустимостта и прочие също и мястото на съдебната практика и нашето отношение към нея. В този текст а, има много важни разпоредби. Това е доста технически текст, но той доста е ясен в сравнение с предходните текстове, които обсъдихме, с които оформят един пакет. В отговор на това, което казахте, искам да ви благодаря отново. И преди да напусна председателското място, искам да благодаря на Клод Мораес за предложението му да организираме това изслушване в толкова важен стратегически момент, когато се разисква този въпрос в Европейския парламент и преди тристранната среща. Господин Мораес, благодаря, Натали. Сега ще преминем към последната част от изслушването. Искам да помоля Пал Чаки да поеме председателското място, както и да покане тук на трибуната гостите ни. Те са доста многобройни. Така че аз ще освободя мястото, когато дойдат. Люби Маквей, която е от Fair Trial International, Джеймс МакГел е от Criminal Law Committee, патрон е заместник генерален прокурор, Supreme Judicial Court, Даниел Лехбия, който е от апелативния съд в Париж, Оливер Тел, който е от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия и отговаря по въпросите на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Моля да заемете местата си. Тъй като участниците са много, за това, аз ще напусна трибуната, ще освободя стола на председателя. И съжалявам, Пал, че ще трябва малко да сбием програмата, защото имахме много неща за разискване. Не зная дали имаме а, юристи а, или студенти по право тук, но се спомням а, моите студентски години и си спомних а, този коефициент за Блекстон, който споменахте. Съжалявам, че не разполагаме с много време и се надявам, че преводачите ще останат малко по-дълго. Искам да благодаря на всички, които останаха и активно участваха. Високо ценя това участие. И така, Пал, Давам ти думата, за да председателстваш заключителната част. Много благодаря, председателю. Дами и господа, дойде времето за последната част от нашето заседание. А, сега времето вече наистина ни притиска. А, за това... период. I think this afternoon we had a very и така, много бе важна дискусията днес по тези три директиви и по пътната карта. Сега му е времето да се чуят заключителни думи. Добре дошли на всички тук до мен. мадам Маквей, Head Давам думата на Либи Маквей, е, ръководител на е, правната реформа в Fair Trials International. Благодаря, че ме поканихте да говоря тук на това важно събитие. Е, имаме елитна мрежа, над 140 експерта по наказателно право 28 държави членки. Нашата е, организация работи с вас за последните години, за да може да работим по директивите, които бяха споменати днес. Ще продължим да работим с вас по тези мерки. Наскоро излязахме с позиция, директивата за децата и презумцията за невиновност. Така че отлична възможност е това да говорим а, за начините да се продължи напред. И така, смятам, че е важно да си припомним, че след тежките преговори се крият милиони лица в Европейския съюз. Те искат да приложат правата си, които вие като законодатели им давате. Например, едно 16-годишно момче, което било подложено на 14 часа разпит в Малта, без родител настойник, без адвокат. Или афганистанските деца, които са съдържани в затвора за възрастни в Литва. Един собственик на вестник, който е бевен за виновен, преди изобщо да бъде проведено делото в Румъния. Или млад поляк, който твърди, че е виновен, без да се направи психиатрична оценка и 8 месеца е бил задържан преди психиатричната оценка да докаже, че The rights which we are discussing today are critical for the това, което обсъждаме днес е изключително важно за всички в Европейския съюз и само малка част от примерите споменах. Как да направим така, че мерките да бъдат максимално сигурни и да има подобряване на ситуацията, в която стоят задържаните. Има няколко полки, които може да извлечем от преговорите, пък и прилагането на съществуващите директиви – Миналата седмица сме се свързаха за едно дело, където един холандец е задържан в Италия. Устен превод му се предоставя на немски, макар че е поискан холандски превод. Независимо, че протестира и самия заподозрян и адвокатите, му се предоставя немски превод и той не разбира нищо. Една година след крайния срок за прилагане на директивата за превод при съдебни производства, заподозрените продължават да страдат. Имаме още един случай в Полша. По време на задържането прокурорът отказва достъп до информацията на прокуратурата, тя е необходима на самия адвокат, за да защити подзащитния си. Прокурорът казва, че това ще попречи на ефективността на следствието. Има директива за предоставяне на информация, транспонирането трябваше да бъде до юни тази година и тази информация е задължителна, без никакви изключения. Полша би трябвало да е транспонирала тази директива и все пак полските юристи отказват да я прилагат. Така че имаме закони на хартия, но правата, които те би трябвало да защитават, не са факт. Чухме много подробности по трите предложени директиви, но мисля, че има три основни полуки, които трябва да си припомним. Първо, яснотата. Голяма част от проблемите по прилагането идват от това, че няма ясни указания по определени въпроси в тези две директиви и много се оставя в ръцете на държавите членки като чисто тълкователни решения. Имаме 28 държави членки, които изготвят формулировката и винаги се правят компромиси, това е ясно. Но както генералният адвокат от съда в Люксембург каза преди няколко седмици в Лондон, компромисите са краткосрайни решения, т.е. всички държави членки са доволни, но съдът на европейските общности след това ще трябва да излезе с единно тълкование, което ще остави раз... разочаровани някои от държавите членки. В някои от нашите становища по презумцията за невиновност на децата, ние казваме, че формулировката е неточна в директивата. Например, що се отнася до отделните индивидуални оценки в директивата за децата, както и преобръщането на тежеста на доказването, що се отнася до презумцията за невиновност. Надявам се вашата комисия да съзнава що значи то компромис и колко е важно да има ясни формулировки. След това прилагането. Двете директиви, които са пътни карти, трудно се прилагат, защото няма конкретика за пътищата за съдебна защита. И двете мерки споменават само изискването държавата членка да даде на заподозрения възможността да успори а, факта, а, че не е имал достъп до гаранция на до из... упражняване на правата си, без да е ясно как да стане това. Директивата за достъп до адвокат отива по-нататък и прилага юриспруденцията на СПЧ но все още има национални правила за допустимост на доказателствата. Имаме предложена директива за презумпцията за невиновност, а, но нея не се говори за средствата за съдебна защита, както и временната правна а, защита, която е безплатна, както и правата на непълнолетните. Надявам се парламента също да се изкаже по този въпрос. След това взаимосвързаността. Професорите говориха по въпрос. За да се създаде процесуално право, което да защитава, законодателят трябва да знае, че нормите са взаимосвързани. Пътната, кър... пътната карта показва, че е необходимо цялостно спазване на последователността. Виждате колко сложно се прилагат тези три прияти директиви и е много трудно за подозраните да се ползват от правата си по първите две без да има достъп до юрист, който ги защитава третата директива, която все още не е задължителна за още две години. След това последователност между директивите. Това е задължително, но последните три предложения всъщност не предоставят такава. Директивата за правна помощ не предоставя а, всички възможности за такава защита по директивата за достъп до същата. Съвестът, съветът предложи изменения по 6 член за директивата за децата, но се ограничава достъпа до такива адвокати при децата, което пък не е записано в директивата за достъп до адвокати. Т.е. децата се оказват по-малко защитени от възрастните, а това е основно процесуално право. Вашата комисия, доколкото разбирам, ще сложи тази взаимосвързаност на първо място, когато излезе с позиция. След това обучението. Първите две директиви споменават обучението, но в директивата за достъп до правна помощ, извинете, до адвокат, това не е записано. Директивата за децата съдържа мерки за обучение, и обучение на адвокати по защитата, което е изключително важно за прилагане на правилата. Но не се споменава обучението в други две директиви. Тези директиви не представляват края на пътя. Искаме допълнителни гаранции. Вече се спомена следствения арест, където трябва да се работи. Институциите трябва да разписват законодателство, което да защитава уязвимите. Аудиовизуалните записи, там няма последователност в Съюза и ние смятаме, че това ще е изключително важно за прилагането на този пакет. Както споменах, средствата за съдебна защита също, защото иначе никой няма да може да се радва на правата си. Благодаря. И аз ви благодаря. Джеймс Магил сега има думата, председател на Комисията по наказателно право в CCBI. Благодаря. Първо искам да благодаря за това, че поканихте CCBI днес тук. В самото начало искам да кажа, че усилената работа на тази комисия се забелязва от практикуващите юристи. Ние много се радваме, че вие и Европейската комисия защитавате мерки, които се опитва да прокара съвета. Те са свързани с нарушаване на поверителността на интервютата между заподозрени адвокати. Това наистина щеше да бъде голяма загуба, ако беше станало. Факт за това искам да ви благодаря, че не го допуснахте. Също така искам да ви благодаря, съгласна съм с Либи и едва ли се налага да повтарям, така че ще говоря много по-кратко. The big enemy in the room and... Uh, големият враг в залата, разбирам това, което каза господин Де Йонг, това да се има или да се предприеме позиция, която да е различна от тази да се съкретат разходите. Да, от името на защитниците, трябва да кажа, че това сме го виждали. При въвеждането на заповеда за арест, което имаше големи последствия, имаше подкрепа за процесуални гаранции, които бяха въведени, които да балансират нещата. След 12 години още нищо не се е случило. И тук говорим за Европейската прокуратура. Кога ще се научим, че не може да се дават допълнителни правомощия, без да се дават и гаранции в същото време? И така, за онези от вас, които са убедени от економическите аргументи, искам да ви дам един кратък пример със случай с заповед за арест и да ви кажа защо това е ужасяващо за всеки юрист и парламентарист. Имам предвид резултатите от едно дело да бъдат в ущърб на лицето, което ползва правна помощ, а не финансира сам себе си с, за юриста си. Клиент имам, който е арестован в Ирландия, трябва да, бъде, да замине за Франкфурт. Ако клиента ми си финансира сам адвокатите, веднага ще се обаде на колегата в Германия, той ще се обади на органите в Германия и веднага ще бъде решен случай без изобщо да бъде задържено лицето в следствен арест, а, особено когато лицето няма други провинения преди това. В много случаи с няколко телефонни разговора се събира достатъчно информация, за да може някой да вземе разумното решение да даде на лицето а, съответните права или не. Каква е альтернативата, когато лицето няма достъп до юриста в страната, която издала заповедта? Страната, която издава заповедта, всъщност е предизвикала този казус и плаща и много често непропорционално. Примерно краденето на, на пилета от полето или на колелета напълни затворите с хори. Европейските институции не въведоха те за пропорционалност. Така или иначе, какво ще се случи с лицето без пари? То ще бъде арестувано, със сигурност ще бъдат задържани следствен арест, докато се разглежда случая. Делото ще продължи доста повече защото аз нямам никаква информация за германското право. Правителството може да получи достатъчно информация, за да даде информация на съдята. Съответното лице ще попадне, а, отново казвам, в ареста, ще бъде изпратено в издаващата страна и там вече ще бъде назначен юрист, който го защитава. Така че разходи така или иначе се генерират. Могат да се направят в началото и да бъдат спестени и други. Другия случай, лицето в крайна сметка може да бъде задържано за дълъг период от време, което пречи на семейния живот и ако го избегнем, затворите няма да бъдат пренаселени. Защо се случва това? Защото правата на местните заподозрени не се вземат предвид и съвета трябва да го вземем предвид. И господа парламентаристи, ще бъде срам, ако съвет успее да прокара това. Трябва да бъде подсилено предложението на Европейската комисия. И накрая, от защитна гледна точка, всеки ден ние гледаме с недоверие на това, което предлага нашето правителство. Обикновено информацията е неточна – така че а, изправете се пред тях, погледнете ги в очите и кажете как така правите такива аргументи, които са свързани с спестяване и економика. И след това вече може да стигнем до грешки в правосъдието, възивни производства и колко струва това, защото на първата инстанция някой не е бил представен добре. Така че повечето тези аргументи са измислени и ако човек ги разчопли, те ще се изпарят. Не дейте да създавате норми заради самите норми. Ако те не водят до подобряване, не дейте да ги прокарвате. Съгласна съм с казаното от професора. Страсбург работи неефективно. Той не защитава реално нашите клиенти и тяхното ежедневие. Имаме нужда от кодификация на най-добрите практики и подобряване на практиките. Знам, че е късно и нямам какво повече да кажа но с удоволствие ще отговоря на въпроси, които по-късно ще сляз. Благодаря. И аз благодаря, господин Магил. И сега давам думата на Игнацио Патроне, заместник генерален прокурор в Върховния съдебен орган. Имате думата. Благодаря, председателю. Много ви благодаря за поканата днес. Може би има хора, които ще се изумят ако единствения прокурор, който говори тук на тази много интересна, това много интересно стание, всъщност ще каже, че е съгласен с всичко, което чу до момента. А, правя това на базата на това, че съм лично убеден в това. Италянец съм, но следвам Бекария. Бекария също бе адвокат но и чисто практически погледнато, съвсем набързо ще иллюстрирам какво искам да кажа. Механизма за взаимното признаване. Госпожа депутата, съжалявам, не си изпълням нейното име, която се изказа първа по време на дебата, го спомена. Тя спомена факта, че когато е дошла в Европейския парламент, е, въобще взаимното доверие, взаимното е, признаване и се струвало нещо трудно. Представете си за мен, който се занимава от 34 години с това и който от 99-та година, само от 99-та година вече се предложи това като една цел на Европейския съюз. Защото до този момент Европейския съюз въобще не се занимаваше с това. А, тогава всъщност това беше един опит, едно желание е, и то частично финансиране Идеята беше у нези, които са подписали Европейската конвенция, да имат една презумпция за опазване на големите принципи. И идеята беше да се борим с една престъпност, която бе факт и ставаше все по-трансгранична. Тогава Имахме една първа вълна от нормативни документи. 2001 година започнаха и продължиха нататък. Ставаше дума за една тревожност в общността и от нея излизаха тя. А, имаше рамкови разпоредби, които много не се говореше за защитата. А, липсата на внимание доведе до риска, до, а, който в Лисабонския договор компетентностите са много засилени и са много, потенциално поне, много по-ефективни. Имаме абсолютна нужност да консолидираме рамката на правата на защита. Имаме също така задължителното изискване или необходимост, защото доверието трябва да се живее у хората, не трябва да бъде на хартия. Това е единствения демократичен фундамент, на базата на който се изгражда една система, която не е федерална и няма да бъде по настоящите договори такава, за да има съответни разпоредби, които обаче, независимо, че не е федерална, да се прилагат всяка държава членка. Тоест, не само съм доволен, че бях одобрени трите директиви, които влязаха в сила вече, но съм изключително или ще бъда изключително доволен, ако се стигне до бързо одобряване на тези три, които днес обсъждаме. И по-специално онази, която дойде малко по-късно, но от гледна точка на принципите е първоначална. Става дума за презумпцията за невиновност. Страхът ми, че няма да стигнем до определена рамка за опазването, която да бъде хармонизирана на, пра... на страните в наказателното производство – и липсата на, догове, на доверие ще доведат до ле, делегитимизация. И това ще бъде от полза за престъпността, защото трябва да имаме максимални гаранции е, за защита и от социален тип, защото в противен случай балансът ще бъде наклонен прави се винаги баланс между правата на единия и исканията на общността да бъдат наказани престъпниците. Трудно се постига баланс, но е задължително да се постигне. Право, пространството на свобода, сигурност и правосъдие не може да бъде едно пространство, което да възнаграждава безнаказаността. Не може от 20 000 да има, които да не носят отговорност. От друга страна, това не може да бъде една система, която посредством онова, което бе дефинирано като а, разкъсана тъкан от отделни правомощия, да дава възможност на властите да събират където искат доказателства, със средства каквито си пожелаят и най-вече без да има гаранция за минимален стандарт. И с това въвеждам втората част от изказването си, защото има един въпрос, който наскоро бе повдигнат от генералния адвокат Шарп Стоун. Много интересни заключения спомена той. Случая РМ. Няма да спомена името на лицето, затова РМ. Става дума за не бис ид между Италия и Белгия. Шарпстон, аз лично го познавам, но винаги го споменавам, защото той е много точен, много прецизен. Накрая казва, вижте сега. Трябва да се създадат норми за юрисдикцията. Наказателната юрисдикция вътре в Европейския съюз. Защото има парадокс. А, що се отнася до гражданските спорове, имаме комплекс от норми, които управляват тези процеси. Гражданското право. Той се дава на съответните лица. Ако приема да дойда в Белгия, действа правото на Белгия. Но тук има много важни рефлекси, които са изключително важни и след малко ще ги засегна накратко. Юрисдикцията. Компетентния съдя и кой има компетентност кое право се прилага към съответното действие и към делото. Приложимото право е основното право. На второ място, избягва се риска едновременно да върват различни следствия по един и същи случай. Защото когато говорим за трансграничните престъпления, то тогава се водят следствени действия в различни държави. По този начин се избягва дупли цирането. Но не може да се избегне с небисит идем, когато ние се намесваме по-късно, когато вече има осъдителна присъда или има оправдателна присъда в държава. Имаме нужда от един механизъм за изключително бързо даване на определение. Според мен тази рамка от директиве трябва да бъде одобрено и ще се добави към това също така и нещо свързано с а, наказателното производство с държавите членки. Е, Благодаря, господин Патроне. Дами и господа, четвъртият експерт е господин Даниел е, Лекрубие, биш генерален адвокат в апелативния съд в е, Париж. Заповядайте. Имах възможността да работя в продължение в 6 е, години в постоянното представителство на Франция в Париж. Започнах работа в, е, точно преди съвета в Тампере. Е, тогава започна областта на, прав... на правосъдието започна да придобива общностен характер. От 2004 година насам динамиката като че ли отслабна и провала на преговорите по процедурното право са пример за това. С това предложение излизаме отвъд рамките на взаимното признаване. Целта е да се възстанови да се въведе един минимум от общи правила. Трябваше да изчакаме до 2009 година и шведското председателство, за да се приеме пътната карта, по която работим в момента. Т.е. трябваше да минат 5 години, за да се приеме пътна карта за процедурните е, гаранции. Какво е, ни очаква през следващите 5 години. Аз бих казал, преговорите трябва да бъдат кратки. Аз е, ще се занимая с няколко от въпросите, които бяха повдигнати днес след обяд. Споделям казаното от колегите. Един от основните принципи е достъп до адвокат. В противен случай правата, гарантирани от другите директиви, ще бъдат изцяло формални. За малолетните или за лицата в трудности трябва да има систематизирана правна помощ, да има специализирани адвокати, за малолетните да има индивидуализирана помощ. Един адвокат за един малолетен. По член 7 за директивата за малолетните лица жертва на трафик, член 32 е доста неясен и трябва да бъде уточнен. Разбира се, можем да си поставим въпрос дали изграждането на пространството за сигурност и свобода може да се основава на предложението, което беше направено преди 5 години. Е, Европейската комисия предложи нещо в този смисъл. Може би трябваше да се продължи е, пътната карта, правилата, е, регламентиращи временното задържане. Мисля, че можем да добавим и чуденците и нормативната база за тях. Анализът на един текст обаче не ни дава решението. Най-важното за следващите години е ефективното изпълнение на директивите, по които работим, за да имаме и истински европейски правен корпус. Новите правомощия на правомощията от 1 декември ще позволят да, изиг... да играе много важна контролна функция за изпълнението на тези директивите. Тук тази роля ще се разпростира върху образованието, върху обучението. Вторият въпрос ще има контрол на Европейския съд и присъединяването на Европа към Европейската конвенция за правата на човека ще засили потребността от истински правен корпус. Позволете ми да повдигна един въпрос, който е свързан според мен с дебата, който водим днес. Аз мисля, че от 1 декември в областта на съдебното сътрудничество в наказателно-правната общност трябва да се изгради процедурно правило. Дефинирането на стратегията в областта на, националното правос... на наказателното правосъдие ще бъде насочен към защита на правата. Ще ви дам един пример, който е доста труден за да ви обясня какво искам да кажа. Става дума за престъпността сред малолетните лица без родителска грижа, по-конкретно ромите. Да, през свободното движение на хора през последните години доведе до увеличаване на престъпността когато една от реакциите е да ги върнем обратно, да ги... Но това не е, това не е отговор. Какъв е отговорът на Европейския съюз? Отговорът е економически и финансов. Това достатъчно ли е обаче? Има ли отговор на престъпността? на европейско ниво, ако някой ми каже, че а, са намерени удовлетворителни решения, аз не виждам. В Париж, като се спазват всички норми, за които говорим, не се задържат деца по 13 години. Какво води до това? В момента все увеличава се броя на децата до 13 години, които извършват престъпления. Какво правим? Пускаме ги на улицата. Не знаем какъв език говорят, кой се грижи за тях, с какво живеят, къде живеят. Това ли е отговорът на Европа? Това ли е отговора на европейското правосъдие, на френското правосъдие? Като специалист аз искам да ви кажа, че се срамувам и не го и не го крия. Да гледаме деца, които така са изоставени сами на себе си. В Париж се опитахме да работим по отговора. Всъщност отговорът не е един, а са два. Да създаде е, една мрежа и да се изгради, да се изгради мрежа за защита е, на малолетните. Що се отнася до е, мрежата на трафикантите, румънската полиция свърши доста работа, но е, какво, но какъв е резултата? Тези деца нямат защита, тъй като не познаваме тяхната идентичност. Втората ос е защитата на малолетните да знаем къде живеем, да, да, да, къде живеят, да знаем кой се грижи за тях, но това а, предполага необходимостта от а, възможности. Очевидно е, че трябва да се формулират приоритети. Има нужда от стратегия на Европейския съюз и Европейския парламент е място, в, в което това трябва да стане, тъй като членовете в него са избрани, има демократичната легитимност и следователно те би трябвало да разработят стратегия за европейска наказателна процедура. Благодаря, господин Лекрюбие. Думата има господин Тел, ръководител на отдел в Генерална дирекция правосъдие. Заповядайте. Добър вечер, дами и господа. Благодаря, господин председател, за поканата. След 2009 година Лисабонския договор и защитата на малолетните трябва да кажем, че сме реализирали значителен напредък по приоритетите на Европейския съюз за процедурните права на гражданите и правото на справедлив процес. Ние сме по средата на изпълнението на пътната карта и все още ни остават сериозни трудности. Първо, изпълнението. Това не е един от мало, едно от маловажните предизвикателства. Има запознати се с различните права, право на адвокат, на превод и така нататък. Всичко това е свързано с организационни, економически и правни трудности. Комисията работи по бързото и пълно изпълнение на тези директиви от страна на държавите членки. Е, срока 2011 година вече изтече и комисията оценява качеството на транспонирането на директивите. Няколко коментара. В тази директива някои разпоредби биха могли е, да бъдат използвани в е, съда от обвиняемите – Например, има, ако човек не разбира езика, на който се води делото, той има право на а, преводач. Второ, Както беше споменато вече, има едно организационно предизвикателство. Регистър на преводачи, достъпа до наказателните дела от страна на защитата. И по-нататък правни трудности, например директивата за превод говори за основните документи. Е, кои са основните документи? И така има доста понятия, които са несигурни и тяхното тълкуване може да е различно в различните държави членки. Следващата ос има предизвикателства свързани с директивите в пакета за процедурни права. Тези директиви са свързани с защита на децата, наказателните процедури, създаването на време на правна помощ за лица лишени от свобода. Те са допълнят две препоръки на комисията за уязвимите лица и правната помощ въздействието върху националното право ще бъде оценено от комисията. Ясно е, че транспонирането на съществуващите директиви влияе върху преговорите по новите предложения. 30 секунди за всяка една от директивите. Основната директива и, и най-важната, тъй като обхваща всички специфични права на децата от изпълнението до съдебното решение. Децата са особено уязвими и е политически императив да им се осигури високо ниво на защита. Е едно наблюдение за директивата за децата. Много е важен въпроса за достъпа до адвокат. Това право не може да се разводнява. Е, но тъй като има подозрение за извършено престъпление, трябва да има адвокат и директивата имаща отно... директивата за презумпция за, нев... за невиновност, без нея процедурните права са иллюзорни. Какъв е смисълът от адвокат, ако не се зачита презумпцията за невиновност? Изпълнението на тези два принципа на практика създават проблеми Съществува консенсус между държавите членки по това, че трябва да се засили взаимното доверие. Затова има нужда от общи, набор от общи характеристики и елементи в третирането на презумпцията за невиновност. Тук ще се спра на правото да не се да обвиняваме да мълчи и правото на правна помощ. Правото на достъп до адвокат трябва да, бъде, да се спазва на етапа на съдебния процес. И в най-важния момент, най-критичния момент за обвиняемия, момента, в който той е задържан. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че на европейско ниво има една директива и това е сериозна стъпка напред. Има само 4 държави членки, които спазват директивите, спирам до тук. Имам много да кажа, но ще спра до тук. Благодаря ви. Дами и господа, драги експерти, участници, сега трябва да обявя, че нямаме повече време за дискусия. Ако някой от вас има въпрос или изявление, може да го направите тук неформално в е, началото на залата. Искам да благодаря на всички експерти за чудесните изложения, благодаря на преводачите и благодаря на е, всички участници. Приятна вечер!